Proszę Państwa, jestem winny Państwu wyjaśnienie. Добър ден, дами и господа. Дължа ви едно обяснение. Госпожа Херенс Гарсия ще е, пристигне всеки момент. Е, забавила се, закъснява, тъй като полета и закъснява. Господин Артуи е в друго заседание, е, така че ще се наложи да изчакаме до 3 часа и ще започнем тогава. И ще дадем е, думата на госпожа Милер. Извинявам се за е, което. Ако ми позволите да приветствам с добре дошли нашите млади гости. Те са млади е, фермери от Холандия, поканени от госпожа Швайер. Оттам и е, тениската ми. Май ще се наложи да я съблека, защото напоследък ги правят много тесни. И така, госпожо Шраер, имате думата. Благодаря, господин председател. Е, сред нас е група млади фермери от Нидерландия, от една организация на младите фермери. Е, темите, които ще засегнем тук, много ги вълнуват. Е, един от въпросите е, може ли да, бъдеш, да продължиш да бъдеш фермер в Европа при новата е, обща сланска политика? Всяка страна е различна, развива се селско сланство с различна динамика, но всъщност всички млади фермери искат да знаят как изглежда бъдещето им. Е, ние си мислим, че нямаме. Е, вие, ние самите вече не сме е, млади фермери, но ето ги има доста от тях. Виждате в последните редове. Новата ОСП ще засяга, се отнася до тяхното бъдеще. От това ще зависи как, до каква степен ще е успешен техния бизнес. Благодаря. Сега да, е, докато изчакваме е, колегите, да, да е, отхвърлим някои от формалните точки. Така стоят нещата днес. Изменения в климата, изменения от всяко естество. Не виждам възражения по дневния ред. Така че можем да преминем към втора точка. Днесното заседание се предава по интернет. Е, наш гост днес е един австралийски журналист. Всяка година делегацията на Европейския съюз в Австралия спонсорира заедно с е, въздухо, въздушни линии Квантас е, награда за австралийски журналист, така наречената EU Qantas Journalist Award – за журналист, който да пътува, да пътува в Брюксел или в, е, да посети още няколко държави членки, за да се запознае с европейските проблеми е, и да избере тези, които представляват интерес за австралийците, да ги представи при завръщането си там. Тази година нашия гост е господин Бред Уордингтън, той е специализира в той е специалист по селскостопански въпроси и работи за ABC. Това е държавната австралийска е, радиоразпръсквателна корпорация. Една от главните също така телевизионни е, компании в, в страната. Той ще присъства на нашето заседание моля ви, е, при отчета си е, в Австралия не споменавайте, че заседанието, че сме закъснели. Но съм сигурен, че ще го споменете. И така, добре сте дошли. Е, добре сте дошли. Да съобща също и какви, на какви езици ще има превод, на всички 20 е, без е, чешки, малтийски, словашки и ирландски. И галски. Можем да променим малко, да разместим дневния ред, но понеже всичко е в пакет, е хубаво да следваме реда, да започнем с презентацията на госпожа е, Херанс Гарсия. Така би било най-логично, защото както казах, темите са обвързани, но всъщност ще започнем малко различно. Финансиране на ОСП, управление и мониторинг на ОСП. Както казах, докладчик по тази тема е госпожа Мюлер. Имаме е, становища от ДВ Баджет е, и е, Реджи. съответните комисии и подобно на е, стратегическите планове водят се преговори по това досие. 863 изменения са внесени. Мисля, е, нашата колега ще ни каже още подробности. Е, имаме становище и от е, е, комисията по бюджета, но от комисиите по регионални въпроси и конт за бюджетен контрол до 7 февруари са се ангажирали да изготвят становищата си. Тази година, разбира се. защото наистина доста се забавиха, доста се забавиха с изготвянето на своите становища. И така, добре дошли на всички присъстващи. Е, трябва да предам информация относно присъствието на господин Мъгеле, заместник дан директор на Агри. Той ще присъства на заседанието, но и така, извинявам се отново за закъснението и ако госпожа Милер е готова, можем да започнем с нея. Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, аз е, аз също исках да започнем с е, стратегическите планове, но мога на този етап да споделя моята оценка. Прозрачни институции и упростяване на администрацията. Това са е, моите. Това е което съм представила в доклада през ноември и е, това е моето мнение за хоризонталния регламент. Благодаря най-сърдечно за, сърдечно, за съвместната работа с докладчите в Сянка. Всичко функционира много добре. Радвам се, че успяхме да, да доведем нещата до сегашното състояние. Както казах, 863 предложения за изменения са внесени и до сега е, сме провели 4 технически заседания и две на докладчите в Сянка. Едното беше тази сутрин хоризонтален план, както каза регламента. Този е, е, регламент се занимава с трите законодателни е, въпроса, особено когато става дума за разработването на нови стратегически планове за преките плащания и за развитие на селските райони. Член 21 от стратегическите планове е, е този, който най-често е, се споменава в хоризонталния регламент принципа, основният принцип при постигнат на компромисите е е, първо, да се съсредоточим върху ключовите въпроси и заедно с докладчите в сянка, първо да е, погледнем отгоре най-общо, е, общата картина, след което да търсим къде са общите допирни точки, каква е общата посока, която да подкрепим и подплатим със съответните предложения, текстови предложения при, когато раз, не смятам, че е необходимо да се спираме по текста член по член, както има много връзки с многогодишната финансова рамка, с регламента за общите разпоредби и тези препратки трябва винаги да имаме така да държим под око един принципен въпрос, който е, днес, е, е, едва тази сутрин обсъждахме много интензивно, е предложението на комисията най-общо. Знаете всички, че сегашното състояние е, зависи от комплайенс, от изпълнението и спазването на правилата. В е, бъдещето обаче системата ще почива на принципа на резултатите, постиженията. И е, този преход от сегашната системата на, на изпълнение към, към постижение трябва да се спазва. Мисля, че предложението на комисията е стъпка в, ря... в вярната посока, но въпросът е, е, е в... Е, опира до нас, как бихме могли по-добре да структурираме всичко това, как да формулираме резултатите, постиженията ще, има, ще се наложи да има паралелни системи, за да може да се превключва от, към модела за, е, от изпълнение към постижение и резултати. Значи имаме е, е, вече старата система и би трябвало да въведем тези, да хвърлим мост към следващата система, система на постижение. Така че в крайна сметка да можем да преминем от единия принцип на другия. Моята цел цел е, си остава е, да бъде един законодателен текст, който да гарантира максимална прозрачност и максимално упростяване на принцип, е, метода на вземане на решение. Разбира се, трябва да споменем и колко показатели ще има. В бъдеще би трябвало да има по-малко такива, отколкото в момента, но има голяма разлика дали сега ще останем при изпълняване на правилата и да се съобразяваме с 250 показателя, да отмятаме за всеки изпълни или не, или пък една бъдеща система, когато всъщност се търсят резултати, конкретни, конкретни постижения и резултати, които трябва да бъдат демонстрирани и отчетени. По това можем още малко да поговорим с докладчите в сянка. Друга важна тема е резерва е, в случ... резерви в случай на криза. Тук над повече от 50 е, предложения за изменения бяха внесени. Различните е, изисквания, например, парите, дали, дали съответните средства да са предвидени в финансовата рамка, многодишната или извън, дали има бюджет, в бюджета на ОСП или извън него, да се прави разлика между е, действителен, актуален, е, кризисен резерв за кризи, кризи ако се наложи е, това, или пък просто аграрен резерв, който да е в рамките на, на нормалните пазарни колебания и да, да така гарантира и да прави възможна интервенция при такива колебания. Тук вече е, трябва да се направят съответните разлики и е, важно е времето, което е, се предвижда за задействане на този фонд при криза. трябва да имаме една функционираща система, един механизъм за кризи, който да задейства в даден момент. Затова аз предлагам един резерв за кризи, който изключително да се ползва само при кризи, а не за пазарна интервенция. Благодаря преди всичко на е, колегите за всичките забележки, коментари, които направиха за доброто сътрудничество, за хубавата, за добрата подкрепа в, е, за подкрепата на секретарията. Благодаря. Е, успяхме по този начин да изчистим много въпроси и доста напреднахме в търсенето на компромиси. Е, наистина е, всичко опира до прозрачност и максимално опростяване. Следващата седмица ще проведем с либералите допълнителен семинар по отношение на показателите, за да можем да чуем по-ясно експертни мнения Поканени сте всички да присъствате на този семинар, за да е, чуем кой какво има да каже. Обедена съм, че ще можем да изработим и по-силна позиция във всички случаи имаме предложения, които всъщност ще бъдат отразени в стратегическите планове и по този въпрос искам да, така, да обменим допълнително мнение с докладчите в Сянка. Дали това, което е разписано сега в тези планове е достатъчно и дали то автоматично ще влезе в хоризонталния регламент всички предложения за изменения са пред нас и мисля, че много енергично можем вече и бързо да работим от тук нататък и да намерим добри позиции за е, всичко, е, което в крайна сметка да ни е, доведе до едно убедително и силно становище на парламента, което ще се отрази и на начин на работа в селско-стопанската сфера в бъдеще. Председателя, благодаря. Ако бихте е, ни казали и датите, е, датата, на който ще се проведе този семинар, за да си го е, отбележим. Докладчите в сянка. Не бих искал да ви ограничавам времето, но ако бъдете така добри да се ограничите в 3 минути. Господин Дантен. Благодаря, господин председател. Първо да благодаря на докладчицата за работата, която свършихме заемо. Да, имаше някои трудни въпроси, два въпроси, които тя подчерта. А, те са всъщност най-важните. и които показват различията между отделните групи. Ще започна с втората, защото е по-лесна. Именно въпроса е с резерва. Въпроса е за срок дали, да започнем с термина, дали резерв е добър, добро така формировка на понятието, дали не води до, до е, объркване. Това са средства, пари, които се заделят е, за изключителен случай, при големи кризи, е, климатични, бедствия, природни или така нататък, или пък става дума за някакъв бюджетен ред, който е, се задейства е, под управлението на, на комисията в един или друг случай. Този е, е, пакет е, дали включва двете неща или, е, или трябва да е уникален за, само за селското е, е, стопанство. Значи, кризите не са само в селското стопанство. Е, риска да имаме е, криза, е, ограничена само до селско стопанство, е, това означава да черпим от някакъв бюджетен ред, независимо от, от е, е характера на кризата. Е, е, факта, че нямаме отделен, отделен ред за кризи, означава е, е, всъщност да имаме достатъчно средства за големи, за крупни кризи. Е, но сега нещата опират до, до бюджетните възможности. Ето, имаме случаи, когато Европа не може да прави нищо, макар че селското стопанство е в нейната правомощие. Но всъщност правомощията при суша правомощията се разпределят между засегнатите държави членки и е, за да е, говорим, но трябва да е, действаме. А За да действаме, този резерв трябва да бъде съответно подплатен по въпроса за който госпожа Милер засегна първо, различните системи на контрол. Комисията предлага на практика да се откажем от е, е, системата на спазване, което означава, че всяка държава членка е, всъщност се ползва според текста от това и което означава всяка държава прави каквото си иска и контролира както и каквото иска е, в е, всяка държава има различни е, бенефициенти и на практика това води до национализация. Или пък контрол върху резултатите, постиженията. Ние предлагаме простичко да се проверява дали това, което са казали 100 000 хектара биопродукция, отговарят на, на, на истината. Е, някои групи обаче са склонни да отидат твърде далеч е, и да, правят, да, да отидат по-далеч от е, селскостопанската политика, да навлезат, да кажем, в екологичната сфера, в сферата на екологичните въпроси. И е, това означава да се отклоним от економическия характер на ОСП. Е, сложен дебата. Комисията внася така изнесени е, уточнения. Е, този, това понятие, самото понятие е, може да се тълкува двусмислено. Е, е, мисля, че в Комисията по селско стопанство е, ще се гласува е, по този е, доклад е, е, през март. Dos има думата. благодаря ви много. Искам да благодаря на докладчика за отличните обяснения. Благодаря и на е, докладчиците Сянка. Разбира се, имаме е, на различни позиции сме, но се опитваме да подхождаме възможно най-конструктивно водим диалог. Това е доклад, който има много технически измерения, свързан с начина на работа на администрацията на държавите членки, но има и общи елементи, а именно това да се измерва функционирането на политиката възоснова на постигнатите резултати. Мисля, че това е подход, който е всъобхватен. Трябва да разработим нещата по-задълбочено, за да постигнем по-добри условия и за селските стопани, и а, е, за всички. Да говорим за увеличените е, бюрократични изисквания и да потърсим възможности за опростяване на нещата за селските стопани. Именно това имахме предвид, когато изготвихме измененията, които сме подали. Важно е да се работи и по показатели, които да ни помагат да следим промените в селското стопанство тук в Европа, за да можем да подхождаме и по-стратегически. Друг важен въпрос е да се работи по еднакъв начин навсякъде в Европа. По един и същи начин да се прилагат правилата. Но също времено да имаме и гъвкавост, която да позволява да се вземат предвид на характеристиките на различните райони. И е важно да има и резерв за кризи в случай на сериозни проблеми. В контекста на финансовата рамка, тук трябва да мислим за резерва, а, като резерв с по-голям бюджет от бюджета за развитие на селските райони. Благодаря. Госпожо Катайнен, имате думата за две минути puheenjohtaja. Tämä raportti on hyvissä käsissä. Kiitoksia vain esittelijälle. Koska tämä... Този доклад е в добри ръце. Искам да благодаря на докладчика, защото става дума за сериозни реформи, за цели три регламента и мисля, че е много важно да подчертаем, че е важно всички докладчици да си сътрудничат, за да може да се стигне до една обща позиция на парламента. Искам да направя два коментара, които надявам се докладчите ще вземат дума. Като цяло, основната ни задача трябва да е да улесним работата на производителите, да се намали бюрократичната тежест, и що се отнася до предварителните условия, да спазваме принципа на субсидиарност. Предварителните условия трябва да се контролират в съответствие с новия модел за постигане на резултати, за да се има предвид системата на европейско равнище – и да не се припокриват различни регулаторни системи. Госпожа Шрайер има думата. Благодаря, господин председател. Европейската комисия неформално показва, че си дава сметка, че е крайно време да се премине от приложение към резултати – трябва обаче да видим какви са подробностите тук. Държавите членки искат повече гъвкавост. Също времено имаме нужда и от сигурност, особено що се отнася до административната тежест. Настоящите правила са такива, че ако има наредности, средствата се връщат обратно. В предложенията на комисията става дума за средства до 80%. Не биха ли могли държавите членки всъщност да запазят тези средства, но да ги пренасочат за мерки в областта на климата? Що се отнася до преките плащания, има правила, свързани с околната среда по втория сръб. По член 53 съм подала изменение, което ми бе предложено от Организация на производителите. По-настоящем са ни необходими конкретни правила за връщането на средствата и в отрасъла на плодовете и зеленчуците и в други отрасли различните правила и сложни за приложение изисквания от старата ОСП ще се премахнат. Благодаря. Благодаря ви много. Според мен, първоначалното предложение на комисията е много лоша. Не съм съгласен нито с годишния доклад за резултатите, нито с други предложения на комисията. Затова подкрепям доклада на господин Дантан. Е, следен на 3 години и доклади за постигнатите резултати на 3 години. Компромисни изменения. Е, първо, крайните срокове за докладите за постигнати резултати. Няма как да се работи за, до 15 февруари. Държавите членки няма да се справят за мен. 30 юни е доста по-разумен срок. Виждал съм и други предложения. Например, 1 юни и това също е приемливо. След това годишния клиринг на сметките 51 и 52, това са двата члена. Смятам, че е обмена на информация между държавите членки и крайните срокове не е подходящо да се изменят с актове по делегация. Те трябва да се променят само с сътрудничество на законодателите, тъй като тези правила са изключително важни. И много добре знаем, че там, където се използват актове по делегация, нито парламента, нито съвета могат да спрат неприемливи мерки. Господин Фланаган има думата. Благодаря ви. Що се отнася до измерването на постигнатите резултати, идеята изглежда много добра теоретично, но на практика може да се окаже доста неприложима. Виждали сме ситуации в Ирландия, в които селски стопани са следвали много стриктно предвидените мерки, е, но въпреки това не са постигнали е, добри резултати. Спазвали са, например, 5 годишния план в най-големи подробности, но само 25% от, постиг... от резултатите бяха постигнати. например, преместили са овцете в хълмовете пред през зимния период поради заплахи за биологичното многообразие и така нататък. Но крайният резултат е постигнат само на 25%. И помислете си сега, това са едни селски стопани, които прилагат съвсем новаторски мерки. Реално те участват в експеримент – и по някой път може да има добри резултати, по някой път не. След като са направили съвестно всичко това, те може да получат само 25% от средствата. Господин Колумбия, господин председател, тази реформа на ОСП е неприемлива и селските стопани не могат да разчитат на каквато и да било сигурност, с бюджета за ОСП от 2020 година нататъка. Защо? Ами защото всъщност средствата вместо да бъдат предоставени на селските стопани, ще бъдат прехвърлени на средства за интеграция на мигранти, които ще трябва да бъдат интегрирани в селски стопанства там, където и без това хората се сблъскват с доста трудности. От тук нататък не се, не се знае кой ще бъде наказан, кога, ако има грешки при използването на средствата. Тези селски стопани, които всеки ден виждат колко строг Европейския съюз са слабите и колко мек са силните, отново ще понесат тежестта на мерките. Виждате какво се случва в Польша и така нататък. Приоритетите са е, на опростени, казвате, госпожа докладчик. Да, добре, обаче ние имаме още по-ясен и прост приоритет – да спасим селските стопани. Аз не виждам как тази реформа на ОСП може да бъде защитена пред обществеността. На практика това не е обща селскостопанска политика, а общо селскостопанско бедствие. Thank you, uh, Chair. I think it's important to note again when we are talking about... Господин Карти, благодаря, господин председател. Мисля, че е важно, когато говорим за общия бюджет за ОСП, да подчертаем, че предложението на комисията в първоначалния му вид е скандално. 15% урязване на ОСП в контекста на цялостно увеличение на европейския бюджет, включително и след като се, се вземат предвид мерките за Брексит. Не мисля, че Комисията по сълскостопанска политика е била достатъчно твърда а, в изразяването на своята позиция а, пред а, Комисията и съвета. Що се отнася до конкретната тема, която обсъждаме, смятам, че най-важното е средствата, които са необходими за резерва за кризи, да идват от източници от извън бюджета за ОСП. Мисля, че не е справедливо сълскостопанската политика да е единствената област, която а, да се предполага а, от собствения си бюджет да финансира им а, защитни мерки при кризи. Всички предложения, които се обсъждат тук, днес а, за такива, че може би са смислени, но трябва добре да се намери равновесие между селските стопани и органите на национално равнище, прилагащи политиката. Реално е необходимо партньорство, за да може да се осъществи потенциала на ОСП. За съжаление обаче, твърде често селските стопани по-скоро разглеждат властите като врагове. А целта е да им помогнем, за да може да произвеждат най-висококачествената храна за нашите граждани. Благодаря, господин Болкович. Благодаря. Взимам думата като автор на становище от Комисията по регионална политика. По време на пленарното заседание този месец Комисията по регионални въпроси прие и становището и основните препоръки, които то включва, са следните. Първо, един от основните ни коментари – е, че би било добре, възможно най-малко елементи да бъдат оставени за разрешаване чрез актове по делегация. Не е добре комисията да има прекалено много правомощия за намеса в ОСП чрез делегирани актове. След това, за годишните доклади. И тук сме скептични, изразили сме това чрез изменение, което предлага крайния срок да се измести от 15 февруари на 15 април, защото няма как да се изготви доклад за цялата предходна година до 15 февруари. Друг важен въпрос е, трябва мерките да са такива, че да са лесно разбираеми за отделните селски стопани. Тук не са ни необходими толкова много безкрайни изисквания, като онези за фондовете за кохезионната политика или регионалната политика. От там нататък, там където има извънредни обстоятелства, смятаме, че те трябва да включват не само природни бедствия, но и смърт на а, ръководителя на фермата или на главата на семейството, ако е семейна ферма. Докладът ни също подчертава, че плащанията от 15% трябва да се вземат предвид само в първия стълб, поради сложността на приложението на определените цикли. Всичко това е изложено в нашето становище. Господин Декастро. Аз съм съгласен с Урики Мюлер. основното предложение на комисията е да се мине от настоящата система на спазване на правилата за правоучастие към една система, която почива най-вече върху резултати, постигнатото. Това е втория стълб. Така, разбира се, в дългосрочен план има някои притеснения, има голям риск за финансирането на ОСП, но все пак се питам за кого всъщност идва упростяването на този нов модел. Не за земеделските стопани със сигурност, защото те ще бъдат изпратени пред допълнителни изкривявания на конкуренцията. Спазването на общите правила от всички с настоящата система на спазване гарантира равно третиране – Новите правила обаче говорят за многогодишни резултати, които всяка година се оценяват от външни трети страни, трети организации. Т.е. не Европейската комисия ще проверява резултатите, които са постигнати. Мисля, че лесно да си представим какво ще се случи. Хубаво е да има упростяване, добре, е на европейско ниво, но това не означава упростяване за земеделските стопани, които за които ще има корекции от финансов тип. Господин Рупе, благодаря ви, господин председател. Няколко коментара. Първо, мисля, че трябва съвсем ясно да заявим, че бюджетът не трябва да бъде по-нисък от периода 2014-2020 година. Говорили сме за това, гласували сме в подкрепа на тази идея и трябва твърдо да заявим, че Брексит не може да се проведе на гърба на общата сълскостопанска политика. Трябва да не забравяме, че държавните и правителствени глави нямаха достатъчно смелост да обсъдят новата многогодишна финансова рамка през декември. Оставиха всичко за следващия парламент и за следващата комисия. Затова всъщност сме свободни твърдо да заявим своите цели и да кажем какви е, биха били последиците, ако някои неща не се направят както трябва и трябва да го направим ясно и открито пред комисията. Сега за екологичното земеделие и финансирането му. Много интересна е тази тема. По-настоящем финансирането за екологично земеделие идва от втори стълб. Това означава, че приложението е доброволно и финансирането също времено се регламентира много строго. Този тип земеделие е много по-скъпо и изглежда се провежда в ущърп на други селски стопани. Изглежда се създава противопоставяне между традиционните селски стопанства и екологичните селски стопанства. Не е ли по-добре тогава да финансираме продукцията на екологичните ферми? По този начин действително ще покажем, че искаме да се произвежда повече такава продукция. Защото сега, ако се опитаме да насърчим някой да премине към традиционно, от традиционно към екологично земеделие, отговорът често е дайте ни няколко години сега нямаме необходимите средства. Когато влезе в сила регламентите, трябва да разрешим проблемите и за правилата за приложение, и за средствата за тези правила. Благодаря на Лъка Мюллер за това, че представи нейната позиция. Искам да се огранича до въпроса с... Е, е, за кризите вече е, колегата Дантон говори. Сега при мен ударението е върху контрола. Значи, при включването от, от изпълнение, е, спазване към е, постижения, е, за мен е много важно ние се ангажирахме с, се ангажирахме с е, петгодишни е, значи, да кажем, е, с е, засаждане на, на е, цветя пред градините е, в предварителния план. Първите няколко години това работи, но е, в, е, на четвърта година всъщност резултата беше някаква полянка от, е, с трени. Значи природата не винаги откликва. Ние си определяме, залагаме някакви цели, но природата може да ни изненада. Тя не винаги работи заедно с нас. Така така че е, поставането на такива цели за мен е доста подвеждащо. Ние не можем да контролираме подобни цели, така че мисля, че трябва да си останем при е, системата е, за контрол върху е, изпълнението, е, е спазването, а не е, постигане на някакви цели, защото е, никой от нас е, не може да е, предскаже до каква степен можем да, бъде, да постигнем, особено в селско стопанство, една или или друга цел, която сме заложили. Буда. Господин Буда. Да, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Felicit și raportorii. Uh, Благодаря. Искам да поздравя докладчика. Ще има някои аспекта, които ще засегна по упростяването. Всички искаме истинско упростяване Европейската комисия трябва ясно да зададе условията и параметрите, така щото държавите членки да не могат да добавят нови условия, различни от европейските. Що се отнася до изпълнението? както искаме може да наричаме това, контрол на изпълнението, одит на изпълнението, така или иначе. Важно обаче да се намерят подходящите механизми, които ще бъдат достатъчни за да доведат до заключението, че на парцелите, които са извлекли средства от Европейския съюз, наистина тече земеделска работа. Има някои държави членки, включително Румъния, където има много хора, които извършват спекулации. Купуват земя, тя е много ефтина, казват, че са земеделци и всъщност изличат полза от субсидиите, без да постигат резултати, без да дават нещо на потребителите. Така че нужни са механизми. Механизми, които ще ни дадат възможност да видим, че има земеделие, което да тече на тази площ. механизмите, които използваме, могат да бъдат различни. Господин Дес, да, казвате, ще съдите цветя 5 години. Чудесно, знаете какво правите, знаете какво ще правите, знаете какъв е риска, който поемате. Иначе е трудно да се правят проверки. Може да казваме каквото си искаме. Изпълнение, резултати. Има обаче определени неща, които трябва да бъдат спазвани. В противен случай Парите ще стигат до хора, които не засаждат нищо. Чисто и просто извличат полза от европейските субсидии. Другите фермери има някои проверки за тях, но те може да не са достатъчни. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо председател. Няколко неща си набелязах. Първо, е, е, трябва да търсим наистина така взаимовръзката между докладите. Втория е важен въпрос за мен е да се сложи край на бюрократизацията и, и при земеделието не трябва да забравяме самия земеделец, самия е, фермер. Е, разбира се, да се избегнат прекомерни проверки и контроли. Е, сега раз, да се прави точна разлика между несъзнателна грешка и корупция. И трето, екологични програми при екологизирането често обсъждаме за този проблем. Е, тук е, не всичко може да се е, проверява, да се контролира. Трябва някакси една съответна дистанция, за да може. И сега този промяната на принципа към според резултатите и изпълнението звучи хубаво, но на практика ще се явят непредвидени проблеми както каза и колегата, не че съм против това. Ние в един район в, в, мой избират, в моята провинция сме го правили. това може да стане и или чрез точно формулирани правила, или е, да се проверява до каква степен обещаните на, на реколта растения са пораснали е, или не са. Е, пак казвам, всичко това звучи, звучи добре, но на практика ще има доста сложни, ще възникнат проблеми. Така че нека да и оставим на върха на пирамидата това правило, пък вече ще фината настройка ще направим допълнително тук въпросът за делегираните актовете по делегация също е, се намесват. Комисията понякога е с такива актове. Понякога, казвам, е, не винаги, разбира се, понякога в комисията се опитват да, да, обърнат нещата. Аз просто бих призвал комисията да ползва максимално малко актове по делегация. Е, госпожа е, Мюлер каза нещо, което е, трябва сама да обясни. Тя каза, това не може да функционира. Какво не може? Това, което предлага комисията или цялата система? ние е, навлизаме в е, подроб... твърде много в подробности, всички имаме въпроси, комисията не е отговорила адекватно на никой един от тях, тя нахвърля някакви идеи как нещата да функционират в бъдеще, но много малко конкретни е, е, така, факти има за това как ще, функ... ще излежа тази нова система, как ще функционира. И наистина сега ние, наша задача е в е, оставаше няколко месеца да изпълним със съдържание тази така малко куха рамка, която ние е подхвърлила комисията. Е, добре, е, ще трябва да, да се ориентираме към резултатите. Е, добре е системата да се промени, окей, но но би трябвало да знаем в такъв случай какви резултати ще е, очакваме е, и какви резултати ще измерваме. И тук е, се е разковничето. Трябва да дефинираме какви е, резултати очакваме или държавите членки трябва да формулират това, какви различни е, резултати и постижения. Може би това ще, се, ще има разминавания между отделните държави членки. От това ще зависи и цялата система. Просто това не може да функционира. Такава е, ренационализация на селско-стопанския сектор ще се окаже огромна грешка. И ако е, работим в тази посока, ще си е, застреляме, ще си е, вкараме автогол и ние като парламент. Това не може да функционира. Второ, бюрокрацията. Всички говорят тук за премахване на бюрокрацията, но никъде не съм прочел как ще стане това. И аз имам съвсем основателни опасения, че системата, държавите членки, държавите членки допълнително ще услужат нещата, вместо да ги опростят. Значи първо да си поставим принципните въпроси и след това да задълбаем по отделните членове. Значи, е, е, само тогава, като отговорим на, на принципните въпроси, можем да е, градим някаква функционираща система. Така както е представена сега, тя не може да функционира на практика. Благодаря ви. Това беше последния оратор. И сега ще се обърна към представителя на Европейската комисия. Заповядайте. 10 минути, но ограничаваме. Благодаря, председателю. Внимателно се опитах да изслушам всички изказващи се. След като изслушах различните критики, трябва да кажа, че Европейската комисия с хоризонталния регламент и с новия модел цели следното. Искахме да отговорим на критики, които бяха отправени и от вас, свързани с административната тежест, която представлява настоящата система на детални правила и спазване. Искахме също да увеличим постигнатите резултати. Това беше основата върху която изградихме новото предложение. Както казаха някои от вас, преминава се към подробно спазване на ниво отделен ползвател, се стига до ниво държава членка изпълнение. Мнозина от вас казаха, не искаме изпълнение на ниво фермери. Европейската комисия ясно го казва в своето предложение и ние не искаме това. Това, което казваме е до момента имаше конкретни правила за всеки отделен бенефициар, но не се постигаше до резултати. Проверяваме дали всеки бенефициар е следвал правилата, но това не означава задължително, че се постигат резултати. Затова казахме, че искаме да се случим върху резултатите, но не резултатите на ниво отделен бенефициар, тъй като господин Фланеган го спомена, не винаги отделния бенефициер е този, който трябва да отчита резултати. На агрегирано ниво държави членки трябва да видим постигнати резултати. The idea is really to say, as a number of you have been saying... Мнозина от вас казаха, има замедалци, които спазват правилата, но правилата са безмислени. Ние пък казваме, Добре, смятаме, че целите, които си е задал Съюза, са смислени, затова искаме тях да постигнем. И се обръщаме към държавите членки, казваме, искаме това да постигнете, ето тук заложете цели за тези постижения конкретни и след това държавата членка може да заложи подробни правила за отделния бенефициер. Какъв е, миним, какъв е минимума, за да се постигнат тези резултати, а не да има отделни правила, конкретни за всички и те да бъдат налагани повсеместно. Един от примерите, които мога да дам, е за екологично от съсредоточените сфери. Например, може да кажем, че определени видове е, растения, които се използват за огради, могат да се ползват. Може да кажем колко са широки, колко са високи. Държавите членки могат да питат, ама не може ли да има дупка сега между тези крайни храсти? А, може ли там да има пътека? Или може би да минава кола, колко да е широка тази жива ограда. Тоест, залагаме правила на европейско ниво подробни за такива неща. Аз лично съм пътувала във всички държави членки и знам как изглеждат живите огради. Ами, те изглеждат много различно. Как изглеждат в Ирландия, как изглеждат в Полша. Съвсем различни са. Това, което казваме в това предложение е, че искаме да можем да имаме екологично съсредоточени зони, по тях да, там да се отглеждат такива храсти за ограда и да плащаме за това и за поддръжката, но държавата членка в крайна сметка знае какво представлява такъв храст за ограда в нейната страна и това не бива да се регулира на европейско ниво. Смятаме, че трябва държавите членки да дефинират, що е то живограда или жив плед и след това самите ти, те да преценят какво са постигнали по биоразнообразие и други цели. Ето така е заложена системата. Ако искаме да имаме общи правила за бенефициерите на европейско ниво, то тогава нивото изпълнение ще е втори слой, ще има двуслойна система и още повече административна тежест. Разбирам, че госпожа Мюлер а, говори и за преходния период и пита за него. А, не сме казали, че напълно се отдалечаваме от спазването и минаваме на 100% върху резултат, към резултатите. Напротив, казахме, Знаем, че има добре контролни системи в държави членки, които функционират и за да не създаваме допълнителна тежест, сме казали на държавата членка, моля продължавайте с това, което работи добре. Вие сте акредитирани разплащателни агенти, има система АЯКС, която се използва, система за идентифициране на парцели. Всичко това ще остане и е в предложението на Европейската комисия. Това, което работи добре сега и което няма да е административна тежест върху държавата членка, ще бъде запазено и в бъдеще. Що са нас до бенефициентите и какво ще е упростяването за тях? Намерението и планът е да няма правила на ниво бенефициер, които да не правят смисъл за конкретното лице. Тоест, държавите членки, получавайки тази гъвкавост, ще могат да зададат правилата за бенефициерите в собствената си държава членка или в конкретен регион, където това би било смислено и няма да налагаме едни правила на всички. Е, това е новия модел за постигане на резултати. Мнозина от вас казват, това няма да разработи. Някой пък говореха за 15 февруари. 15 февруари наближава. Какво правят сега държавите членки? Не само ще си предат сметките на 15 февруари, ще излязат с подробни управленски декларации за редовността на разходите, които стигат до отделния бенефициер подават също стъпки с всички плащания, които са направили към всеки отделен бенефициер. Т.е. по-настоящем държавите членки подават всичко. Това, което искаме в бъдеще на 15 ти е само на ниво държава членка, агрегирано, а не за конкретния фермер, както е сега. Това ще бъде сертифицирано от сертифициращите органи. Сертифициращите органи днес сертифицират редовността и законността на плащанията до конкретния бенефициар, до най-низко ниво. Тоест, друг вид доклад ще излиза от тях, но ще продължи да е доклад за а, това допустими ли са тези плащания, което се прави и днес. Затова е малко трудно да работим с тези доклади, които казахте. Казахте, че това ще е по-голяма тежест за държавите членки, отколкото това, което правят сега. Но не, защото са още по-подробни докладите, които подава днес. Това беше важно да бъде споменато. Казваме, че сертифициращите органи ще сертифицират, че ще има определено изпълнение. Не, ще сертифицират, че цифрите, които докладват държавите членки, например брой хектари, за които има пряки плащания или брой проекти, извършени за обновяване, за модернизация. Този тип цифри, които получаваме днес, не са сертифицирани, в бъдеще ще бъдат сертифицирани от сертифициращи органи. Тези органи обаче няма да ходят сега и да проверяват отделни ниви, което правят днес, за да сертифицират разходите, тяхната редовност и законосообразност. Казахме, искаме да намалим административната тежест, като има правила, които са смислени за постигане на целите и в същото време да се увеличи изпълнението. Такъв е моделът и това предлага и хоризонталния регламент. с интерес изчетохме всички изменения, които предлагате към този регламент. Има много безпокойства, които са валидни, но има и много такива, по които много сме мислили ние. Ще продължим да говорим с вас по тази тема, за да видим как може вашата тревожност около тях да намалее, когато се постигне компромис. Dziękuję. Pół minuty pan poseł Flanagan half minute. Pan poseł Фланаген. Половин час господин Фланоген. Не, нямам нужда от половин час, половин минута ми трябва. Споменахте живите плетове и споменахте поддръжка. Това повдига нещо, което госпожа Магинес повдигна няколко пъти и това е чудесно свързано с идеята да плащаш на хора за това да слагат такива засъждения – ако някой обаче вече ги има засадени, как ще се възползват? Ми те просто могат да ги извадят да... от корените и после да съдат нови, за да вземат пари. Споменахте поддръжка. Ако тези характеристики на ландшафта са там и ние плащаме на хората да ги поддържат, как ще ги насърчаваме да ги засаждат? Има опасност просто да ги изкоренят и да посъдят нови. Надявам се, правилно казах това, което мисли госпожа Магинес. Be... Давам ви думата за една минута. Да, идеята е на европейско ниво, както казах, да не залагаме правила как да изглеждат тези живи плетове, макар че те трябва да съществуват. Държавите членки ще преценят, ако те смятат, че е необходимо да плащат на хората, за да поддържат тези храсти, за да имаме биоразнообразие и съответни е, птички и така нататък, държавите членки ще преценят дали така точно трябва да допринесат за постигане на целите и как може да се постигнат целите на европейско ниво. Държавата членка в свой план предлага как да поддържа този план. Пани президент Магинес. Um, I, I госпожа Магинес. Нямаше да се набавя, но аз, крайна сметка, събота често стоя в такива дубки в плетовете, за да изгоня овце, които влизат. Няма значение. Та, да. изслушах много подробния доклад на Европейската комисия и ще кажа следното. Имаме доклад от държавата на членка. Той сега ще бъде по-опростен, отколкото настоящия. Добре, това обаче не означава, нищо за това какво ще изиска държавата членка от съответния фермер. И на това ниво бихме искали да кажем, че изразяваме безпокойство. Бюрокрацията е, прониква навсякъде. Може да я намалите за себе си, за комисията, между вас и държавите членки. Не виждам никакви гаранции, че ще има по-малко административна тежест между държавата и фермера. Какво мислите по въпроса? Да, proszę, пари директор jeszcze. Да. Държавите членки също обявиха критики, казаха има много подробни правила. Тези правила са безмислени или поне не са смислени за всички бенефициери. Така че намерението на Европейската комисия е да работим в тясно сътрудничество с държавите членки и те да знаят точно какви подробни правила трябва да се заложат и какви не трябва, кои са тези, които може да бъдат премахнати, особено да речем в определената държава членка или регион от нея. Това всъщност ще бъде обсъдено, когато се обсъжда стратегическия план за ОСП. Обедена съм, че ще говорите по следващия регламент, който обсъждате днес до това. Ще стигнете. Това ще се обсъжда, когато стратегическия план за ОСП се одобрява от Европейската комисия. Другата гаранция, която имаме, е, че Европейската комисия ще одобрява плановете и когато одобрим плана, намерението всъщност е да се види това упростяване и в самия план, което да е записано. Това също е част от регламента за стратегическия план, но не част от хоризонталния регламент, който обсъждаме. Благодаря, дам думата на докладчика. Pani poseł sprawozdawca. Entschuldigung, äh, Да, аз най-сърдечно благодаря за вашите э, изказания, коментари. Комисията съвсем э, точно нали, е, така долови колко енергично се спори тук и колко допълнителни въпроси възникват от е, това. Аз като докладчик, в, като докладчик ще обсъда с целия екип кои са за нас приемливите или неприемливи, къде ще са червените линии, ще обсъдим всичко с тях на на 6 февруари в Ян Токио 2 ще проведем заседание с, по този въпрос с превод на английски, немски и френски. Поканени сте най-сърдечно. Благодаря ви много. Ще продължим най-интензивно да работим по този хоризонтален регламент и се надяваме да напреднем заедно. Е, трудности ще има, но ще се опитаме да ги преодолеем. Благодаря. Е, това беше една богата дискусия, много е, разнородна, много е, мнения бяха чути, много информация бе предоставена по темата. Важно е, че комисията е съгласна с основния принцип да, да този регламент да доведе до съответното упростяване и дебюрократизиране. Е, благодаря. Сега госпожа Херанс Гарсия е тук. Е, добре дошли. Е, добре е дошла. И без да бавим повече топката, ви давам думата. Очакваме становища все още от Енви, което е много важно, становище много важно за нас по член 54 и други също но преди това да чуем докладчицата. Sí, muchas gracias, señor presidente. Eh, quiero... Благодаря, господин председател. През последните няколко седмици доста така, никак ни не беше лесно. Работихме много сериозно. Благодаря на всички тук, дано не пропусна някого. Благодаря на целия личен състав, на секретарията, на колегите от моята политическа група, които моите сътрудници в моето бюро. 13 технически заседания проведахме последните седмици. Може да си представите с какви темпове сме работили по този документ за стратегическите планове. 13 технически и 3 е, заседания на докладчите в Сянка. готвим други 15 технически заседания, които, за които план графика е готов, плюс заседание на докладчите в Сянка. Всички сега варианти са открити, са пред нас. Всичко е, е варианти е, са на масата от зелените социалистите, от ГУЕ. От самото начало получихме послание – че, нали, както казах, всичко е под въпрос е, и дори след като сме се е, договорили, е, ще трябва да се гласува и да се реши за или против, разбира се. Та, всичко все още е в така доста неясна форма, но се напредваме. Напредваме по, с работата. Ще започнем с първия стълб на ОСП общи цели, общи линии. По целите, след тези така отворени е, преговори, ние всъщност е, е, така очертахме първоначалния скелет, рамката на това, което ни предлага комисията, по който вече, който запълваме с предложенията на различни политически групи. Един от въпросите е, например, ролите на жените в ОСП по показателите. Отново дебата е, тече от НП, либералите и ЕКР. Е, те подкрепят това, което предлагаме ние, но социалистите пък е, предлагат друго да има, а именно да има показатели и да се заложат някакви цели за показателите за въздействие. За нас това е много трудно, бих казала невъзможно, но докладчика сянка от социалистите работи по въпроса, по дефинициите, по определенията. Основната е тази е, определението на истински е, реален фермер. Много трудна глава е, се оказа тази. Трябва да я преработим, защото в противен случай не, не, няма да напреднем. По постоянните пасища, трудният проблем тук е, както господин Дес каза, фермерите изпитват, е, са под натиск с този 5 годишен срок прак за необработваемите площи и това ще се окаже при пани камък. Е, по този въпрос трябва да продължим разискванията. Позицията в нашата група е ясна. Имаме известна подкрепа от другите, но не достатъчно. По младите фермери доста напреднахме. Не, там няма кой знае какви проблеми. По новите, е, ново създадените ферми, тези така наречени новодошлите, новодошлите в е, фермерството, мисля, че и по този въпрос е, имаме съгласие. Общите цели. Социали, социалисти и демократи настояват за външните е, показатели. Ние смятаме, че това не трябва да се съдържа в национал, националните планове, трябва да е извън тях. Следващия въпрос условията, условията 11-12 в тези членове. Когато членове 11-12 е, и е, приложение 3, всъщност това е, е основната част от стратегическите планове. Ние настояваме за следното. И по-скоро комисията Агри настоява за това, че трябва да засилим общата част на ОСП чрез тези, този комплект условия. Тук има принципно съгласие, няколко различия има, например, дали правата на фермерите са в социалната част и трябва да се дефинират по член 11. Отново НП и ЕКР са съгласни, но социалисти и демократи настояват – и те постигат съгласие с зелените и ГОЕ. Настояват за различен подход. По приложение 3, член 12, гледайки колегата Рибейро и колегите, колегите които отговарят за най-отдалечените райони, съгласни сме, че тук там има сериозни проблеми. Когато говорим за мисля, че е, повечето е, групи е, подкрепят е, предложената от нас дефиниция в, този, в отношение. По приложение 3. По принцип ние имаме общо съгласие по повечето неща, но един въпрос е още се дискутира, а именно как е, да бъдат белязани животните. Дали е задължително да се е, идентифицират е, стадата, но физическото маркиране може да веде до проблеми и економически санкции за производителите. Тук трябва да поработим повече, за да постигнем съгласие. Е, НП предлагат санкция за производителите за нещо, те просто, което не зависи от тях и това ще бъде прекомерно. Трябва да се преброят и проверят стадата, трябва да видим как да го направим без да вредим и да наказваме фермерите. Представите ли си 24 часа дневно да се проверява овца по овца или живота по живота дали има, дали има а, маркери, дали а, ние, хората, губим обици, гривни и така нататък. Също може да се случи с маркера на животно. По другите въпроси сме напреднали. техническото подпомагане на фермерите. Депутатите е, проявяват особена е, на загриженост за въпроси, свързани с депресивни настроения, самоубийства и така нататък. Е, това са сериозни въпроси. Трябва да стигнем, да намерим съгласие по тях, е, което да е приемливо и удовлетворяващо за всички. като е, трябва да се предвиди тук известна е, психологическа и е, здравна помощ и на е, семейства и приятели на тези хора в селскостопанските райони. Един въпрос, който медиите поставят непрекъснато, е въпроса за таваните. Имаме предложение по този въпрос. над 150 хиляди евро, което ще доведе до намаляване в плащанията, но това няма да се прилага, ако реши държавата членка. Ако се зададе 5% за преразпределение, това ще е друг начин да се преразпредели помощта, и, което е основната, основната идея с таваните но няма тук ясен сигнал в каква посока да напредваме. Зелените гуе социалистите са, се противопоставят определено. ЕКР, либералите и НП също предлагат различен път. Така че ако не стигнем е, съгласие по този въпрос, не зная как ще стигнем до мнозинство, което да подкрепи този е, аспект от доклада. Колкото до заплащането за обявена работа, това трябва да се приеме, но не и еквивалентните разходи за необявен труд. Значи семейства, които не обявяват положен труд, ще бъдат засегнати от това. Разглеждаме и въпроса с услуги на фермерите, ферми, е, е, фирми, които предоставят услуги на фермерите, дали тавана въжи за тях или не. Ние изтеглихме едно предложение за минималните изисквания за преки, е, за пряко под преките помощи. Това обаче е, съгласие по този въпрос има на техническо и, е, ниво или на ниво докладчи всяка, но общо съгласие още нямаме. Това беше един от 48-те е, компромиси по първия стълб. Това беше оттеглено. Продължава дискусията за подпомагане на хектар, 18 ти член. Имаме принципно съгласие че в обезнаселените райони, там е, е, райони е, с физически неблагодетелствени в физическо и климатично отношение, те трябва да бъдат третирани различно. Но няма съгласие по за много е, така значими страни, като Франция и Испания, където държавите членки биха могли да ограничат е, брой хектари, е, които предложат на такива плащания. На последното заседание на докладчите в Сянка обсъдихме този въпрос, но не стигнахме до съгласие. Госпожа Нойхел, като докладчик в Сянка от социалистите, предлага преразпределение Въпросът е как да го направим. Как е, е, тук е, се вписват обществените блага. Някои региони произвеждат повече обществени блага от други. Нямаме критерии за това, нямаме начин да измерим как един район допринася, регион допринася за общественото благо или не в рамките на държава членка. Така че трябва да е, видим какви методи използват е, фермерите, как ползват земята, как е, защитават околната среда, но това ще е на ниво производител, не на регионално равнище. О, ограничаване броя на хектарите, това е важен е, момент броя на допустими хектари в Испания, ограничаването броя на допустимите хектари в Испания. Например, ако всичко подлежи на заплащане в Испания, това означава, че производителите, всеки производител ще получи много малко. Това е важен въпрос и това е една червена линия, която, около която трябва да се обединим. После, каква дата да се впише когато е, стане дума за е, влизане в сила, за почване на тази реформа. И трябва да говорим по този въпрос с правната служба. Все още много спорен е въпроса за младите фермери. Бих искаме, бихме искали да ги подпомогнем, разбира се, но има огромни различия. И това личи от измененията. Младите фермери очевидно е, за тях трябва да се полагат някакви грижи. Сегашната система е, функционира, но трябва да се попромени малко, за да се подобри. И друг въпрос. Подпомагане за устойчивост – Сега това също подлежи на дискусии. Плащанията за млади фермери, е, еко схемите. Имаме техническо, имахме техническо заседание днес. Имаме три е, заседания в сян, докладчина в сянка все още. Така че напредваме, но е, ще ми е интересно да чуя какво имате да кажете вие по въпроса. Председателя, благодаря много. Сега докладчите в сянка по 3 минути максимум след това ще, ще, помоля господин Нойхел да започне. Е, благодаря много. Е, е, всъщност самото естество на нещата предполага сложност. Нещата се оценяват от различни гледни точки с различни критерии. Вие казвате, че сме на верния път, добре сме напреднали. Това е хубаво и това е, така, е, говори добре за нашата комисия, че сме на добър е, път. Е, ние всички работим е, много е, с голяма готовност. Е, ние сме е, е, е така много прилежни е, и не начина на работа всъщност ни разделя. Е, всички си вършим сериозна работата. Разделят ни нещата, които са по същество. Е, значи, задължителността или не, кои неща трябва да бъдат задължителни, кои трябва да бъдат предоставени на осмотрението държавите членки. Е, дали е, сега няма да заложим твърде тясна рамка и да се окаже, че старата система е по-добра, е, защото държавите членки казват за много неща трябва да не са задължителни, трябва да ни се даде възможност да решаваме. Значи темата за това задължително или не опира до много неща и страшно много различни мнения има по това обвързването или таваните. Не знаем никакъв план за това как ще действаме с работната ръка. Е, някои твърдят, че 100% трябва да идва от е, Европейския съюз. Някои смятат, е, че това се отнася не само да, до работещите в дадено предприятие, а въобще за заетите в селско стопанство. Социал-демократи твърдят, че това не е добър подход. Значи, ние ние нямаме е, е, никакви е, решения и прехвърляме е, е топката непрекъснато към е, техническите заседания, без да има резултат. Е, колкото до целите, аз е, трябва да изкажа благодарност. Е, Е, въвеждаме е, десетете, е, работим по десетата цел от целите за развитие на ООН. Не сме стигнали до десетата, все още работим по деветата. Но като група би трябвало да се опитваме да работим добре заедно, но по, по съдържание, по, по същество, мисля, че сме на много да различни мнения и сме далеч от, от съгласие. Е, трайните, въпросът за, за е, трайните пасища е, или трайните пасища и ротация на, на реколтите, тези неща как се връзват. Нямаме единно мнение по тях. И след 5 и след 10 години пак ще спорим за това. По новите площи. Е, как... Например, е, дали е, това трябва да се е, обвърже със съответна възраст. Е, какво означава млад фермер, който започва на 40 или... Е, ние е, е, казвам в е, комисията Агри, сме готови да работим, имаме желание, но много са раздалечени нашите мнения, а по този начин не може да се стигне до компромис. ale jeśli jest wola poparta ченшко. Ако има достатъчно силна воля, и ако се работи сериозно, ще постигнем а, обща позиция. Господин Николсън, пожелаваме ви всичко най-добро и че си рожден ден! Uh, thank you very much indeed, Chairman, but you realize I'm a благодаря ви, господин председател. Честно казано, на моята възраст предпочитам да забравя, че имам рожден ден, обаче, за съжаление, никой не може да избяга от рождения си ден. А, нека да започна а, с благодарности към докладчицата и нейните сътрудници. Много а, сериозна задача са захванали и смятам, че си вършат работата отлично. Още от самото начало на общата костопанска политика съм ангажиран с нея. Това е един процес. на тя се подобрява, реформира и наше задължение е да продължим да я подобряваме. И това и правим като докладчици докладчици в сянка. Благодаря на всички, благодаря и на сътрудниците. Ние имаме дълг към производителите, към селските стопани, но и към потребителите, защото ако няма фермери, няма да има и храна за потребителите. Нещо, което не бива да изпускаме от поглед. Основната цел на реформите на ОСП е да се коригират грешките от миналото. Основният проблем е бюджета. А, какво правим в днешно време? Ми обсъждаме реформата на ОСП, обаче реално нямаме никаква представа какъв ще бъде бюджета. Все още се говори по темата и най-вероятно решението ще се вземе в следващия мандат на парламента. Реално, докато не знаем какъв бюджет имаме на разположение, ще ни е много трудно да знаем как, с какви средства разполагаме а, за на тази политика. Трябва да се подчертая, че това е основен елемент от селското стопанство в Европейския съюз. Стратегическите планове са от огромно значение и общата селскостопанска политика има една основна цел, именно да помага на селските стопани да произвеждат храна за хората в Европа. Също времено трябва да се вземат правити и потребностите на околната среда. И аз винаги съм твърдял, че селското стопанство не е част от проблема за екологията, е част от решението. И селските стопани го показват все по-ясно всеки ден. И докато това не се признае приеме, няма да намерим решение. Няма смисъл да се хвърлят обвинения, които са безоснователни. Истината е следната. Трябва ни храна, тя трябва да спазва определени стандарти и за това се борим в Европа. Комисарят Хоган нееднократно подчертава колко е важно да има упростяване на мерките. Е, имаше много изказвания на тема упростяване в тази комисия и искрено се надявам, че с тази реформа, която обсъждаме, ще го постигнем, защото по някой път ми се струва, че ако реформата стане такава, каквато някои някои от колегите искат, това може да доведе до още повече бюрократични тежести за селските стопани. И така, мисля, господин председател, че трябва да се заяви е, отново позицията на хората, които се опитваме да представляваме. Е, разбира се, има определени цели в различните политически групи, но трябва да намерим обща позиция и да постигнем добри резултати. На реформата тече добре, ще напреднем доста в този парламент, но истината е, че каквото и да изготвим, ще бъде обсъдено по-нататък в следващия парламент и приключено там. Надявам се, че докладчицата ще остане докладчица и в следващия парламент, защото тя действително е много добре подготвена и много добре е, знае кои са най-важните елементи е, за финализирането на крайния пакет, за да може да направим всичко възможно да помогнем на фермерите. И трябва всички ние да помогнем за това. Благодаря реформите винаги са били някакъв вид а, настройка, допълнителна настройка, т.е. те вървят по-скоро еволюционно. И бюджетът не трябва да спада, това е ясно. Благодаря, господин председател. Надявам се и аз, че докладчицата ще бъде преизбрана, за да може да продължи работата си като докладчица по темата и след изборите, казва господин Хойтема. Много е трудна темата и тя действително е положила огромни усилия и трябва да се стигне до първо четене. Времето обаче ни създава големи затруднения. Много жалко, защото реално по доста теми сме съгласни, особено по най-важните – мисля, че всички искат да имаме обща сълскостопанска политика, която постига резултати, която е конкурентно способна, която е, е, прилага екологични мерки, и която е просто за прилагане е, и също времено възможност за пригаждане на мерките е, към, към съответния регион. Защото помислете си колко са различни, например, Финландия, Финландия и Португалия. И така, настоящите мерки за екологизиране не са особено успешно и за това смятам, че е добре да обърнем повече внимание на конкретните резултати, а не на изреждане на мерки. Защото ако има един и същи набор от мерки, които да се прилагат навсякъде в Европейския съюз, това не е ефективно. Мисля, че всички е, групи могат да приемат това по един или друг начин. Ясно е, че някои групи искат да вържат темата с допълнителни условия, но дори те е, е, виждам, че не се съсредоточават толкова много върху конкретните мерки, а по-скоро смятат, че трябва да се обърне внимание на крайните резултати. Други, аз, например, смятат, че е добре да има екосхеми. И а, има настояване всичко да се включи във втория стълб. Честно казвам, аз нямам особени претенции а, точно как се а, постига това, но целта трябва да е а, тази обща селско-стопанска политика да бъде по-ефективна, включително и от екологична гледна точка. Надявам се, че през следващите седмици ще можем да намерим допирните точки помежду си. Господин Хашлинг, благодаря. Благодаря на докладчицата. Честно казано, аз не съм съгласна с казаното до тук. Не ми се струва, че напредваме. Пет хиляди са подадените изменения. Има толкова много различни настоявания. Просто не знам как ще напреднем. Има различни мнения. Не знам дали мнението на докладчицата съвпада с мнението на ЕНП. Обаче тя може да твърди едно или друго, но се изпомням как гласувахме по доклада на господин Дорфман. При преговорите моето впечатление беше, че що се отнася до методологията, се повдигнаха твърде много въпроси. Имаше 12 отделни технически срещи по половин ден всяка, а само две срещи на докладчиците в сянка. Няма как да се покрият всички въпроси само на две срещи между докладчиците в сянка. Госпожа Мюле повдигна важни въпроси и каза, гледаме текста абзац по абзац, но сякаш не виждаме общата картина. И в крайна сметка, да, сигурно ще постигнем някакво съгласие по някои елементи от текста, но честно казано, според мен, бъркотията е пълна. Екосхемите звучат е, е, интересно, обаче до каква степен ще са съдължителни, какви средства ще отидат на, е, към тях, как ще се финансират точно, въобще нямаме яснота задължителни ли ще са по втория стълб е, или по-скоро по бившия втори стълб? Все за те, такива неща говорим и реално не стигаме до най-важните елементи. Може да се окаже, че се движим в грешната посока. Аз бях тук и по време на предходната реформа на ОСП. Часове и дни говорихме, говорихме. Пълен хаос. А на заседанието на координаторите може да се вземат някои решения, но най-лошото е, че някои документи, работни документи на парламента, които не са готови за публикация. показват колко хаотично работим. Благодаря. Panie pośle, my jesteśmy на końcu каденции. Уважаеми колега, накрая на мандата сме и постигнахме доста през този мандат. Сега гласоподавателите ще ни питат какво сте свършили по време на мандата си. ОСП е тема, по която сме работили много, всеки един от нас, имаше добри намерения. Обсъждахме различни възможности за подобряването на ОСП и мисля, че тук трябва да подхождаме по-критично. До толкова, доколкото това е конструктивно, но не може просто да се твърди, че нещата са в пълен хаос. Господин Дин Фанаган. А, госпожа а, Гарсия, знам, че работата върви на английски и а, на мен а, английски ми е родни език и въпреки това ми е трудно да проследя всичко, така че си представям, че а, наистина е тежка задачата ви. А, когато говорим за това, а, че а, сега трябва да се отчетем пред гражданите, а, а, да, а, знаем, че е, е така, но това го знаем от отдавна. Защо не започнахме 6 месеца по-рано? Основната цел, според мен и според хората, които представлявам, а, както е, бях разбрах от по-рано е, и за много членове на ЕНП, е до 2026 година да има пълна конвергенция. Не можем да продължим да плащаме на хора за нещо, което са правили преди две десетилетия. Ако продължаваме само с 75% конвергенция до 2026 година, е, реално няма да постигнем целите си. Затова е добре да говорим честно, открито и да настояваме за това. Вече говорим за системата КРИС, за допълнително преразпределение на средствата за подпомагане на доходите с цел на постигане на стабилност. Внимателно изслушайте сълскостопански економисти като Андрю Матиус, който твърди, че е, преразпределението е безсмислено а, и няма да доведе до резултати. За системата за подаване на жалби аз отдавна призовавам да се създаде такава система. Основна причина за евроскептизма сред селските стопани един колега от Данегъл беше доста впечатлен от мненията на селските стопани. Защо? Заради екологичните схеми селските стопани се пращат от гише на гише, никой не поема отговорност да им даде а, нас информация, която им е необходима. Е, Затова аз мисля, че е добре да има система за подаване на жалби е, там, където няма достатъчно е, добро функциониране на властите, за да може да се задоволи това желание на селските стопани. Основната причина да се намалява бюджета на ОСП процентно е, че има хора в Комисията по бюджетен контрол, които твърдят, че средствата не отиват към правилните хора. И така, реално ние сме им дали извинения за урязване на процентите. Говорили сме и е, за ресурсно е, орга, е, организираните мерки. Е много добра идея, но точно как ще се прилагат за, селските, за младите селски стопани. Е, Член 6.1 Г говори за привличане на млади на селски стопани. Това е основна цел, но от последната реформа на ОСП си спомням, че се включи една формулировка новосъздадено селско стопанство. Включил съм това в изменение. Също друго изменение е свързано с уменията, изисквани необходими умения и а, натрупани умения. Защото хората трупат а, опит на, на място по работа. И а, агроекологичните схеми в Италия и Ирландия са основани върху ресурсите, прави се оценка за постигнатите резултати и спрямо това се предоставят плащанията. Благодаря. Сега всички имат по две минути, тъй като използвахме всичкото ни налично време за докладчиците в сянка. И така, две минути, госпожа Ги. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на докладчика, на докладчиците в сянка. Не беше лесно да се работи по тази тема. И е, знам, че продължава да не е лесно. И то, е, защото не само, че е нова реформа, а е реформа, включваща доста задълбочени промени. Няколко коментара. Не ми харесват коментари от сорта на тази политическа група казва едно, другата казва друго. Не мисля, че това е така. Има различни мнения и в политическите групи по различни точки. Дори в ЕНП има различни мнения. имаме приоритетна линия, която докладчицата защитава, но също времено има и други мнения. И не е добре изобщо, работейки по тези теми, да противопоставяме една политическа група на друга. По-скоро трябва да говорим за конкретните елементи. След пет седмици ще гласуваме може да се гласува някаква обща сбирщина от различни елементи и после, ако искате, направо да се направи на супа. Обаче, е, трябва да гледаме общата картина. Например, задължителните горни тавани. За моята политическа група това е много важен въпрос. Е, с който не сме съгласни. 150 хиляди. Защо се предполага, че едно селско стопанство, получаващо 6 хиляди евро под помагане и създаващо 23 работни места, не, извинете, 600 хиляди евро годишно създава 23 работни места. А, прекомерно е. Затова смятаме, че е добре да има такъв таван от 150 хиляди работни места. Защото ако разделим а, сумата на 23 работещи, помислете си какво е разпределението. В ОСП в момента има възможности, които водят до определени ситуации в моя регион, а и в други. Ако някой не иска е, тавани, нека да се обоснове, ще го изслушаме, но трябва да има по-добро разпределение на средствата. Сега за социалните въпроси. може да се е, стигне до смяна на производството от зехтин, на свиневътство. Обаче това не става толкова лесно. Не може да се очаква такава гъвкавост. Включват се и вината, и пчеларството и асоциираните плащания трябва ли да се добавят? Трябва ли да има допълнителни условия? Защо трябва да има наказания за селските стопани, ако имат такива асоциирани плащания? Знам, че госпожа Еранс и докладчиците в Сянка правят всичко възможно да постигнат резултати. Уверявам ви, че работят много сериозно. Никой не би се спрати по-добре от тях. Пожелавам ви успех. Имате 5 минути, госпожо. Заповядайте. Как да бъда стриктен към други? Само за две минути. И след това няколко въпроса, но спазвайте времето. Благодаря. Има решение, което приветствам. Частично намаляване на делегираните правомощия на Европейската комисия – секторите на свинското, на а, птичето месо, а, производството на яйца, те преминаха към тази част от спектъра. Ще засегна три елемента. Съветът и парламентът трябва да определят показатели за постигане на резултати, що се отнася до измененията. Същото се отнася и до условията. Парламентът и съвет са тези, които трябва да определят дерогациите. Това са много важни елементи и Европейската комисия не може да има делегирани правомощия в тази сфера. След това, преходната национална подкрепа. Това е много важно, трябва да бъде запазено, защото има много специални сектори, като млякото, козите и така нататък. Трябва да дадем подкрепа на тези сектори, за да ги спасим. Това много моля да бъде записано в самия текст. И на трето място подкрепата за младите фермери. Докладчикът първоначално предложи 3%. Аз искам да подкрепя тази цифра, защото следващото поколение млади производители не е, е, е тук. И това трябва да е една от основните цели. Тези 2% не са достатъчни като преки плащания. Смятам, че 3% трябва да бъдат изискани и това трябва да бъде минимума. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка. Работихте с много напрегнат график. Сега ще обърна внимание и на това колко минути ще говоря самата аз. Нека да кажа няколко неща, които да се вземат предвид от докладчиците в сянка, когато работят по компромисите. Ехосхемите и условията трябва да бъдат разгледани като цяло. Нужно е да не се дава допълнителна тежест на производителите, защото иначе ОСП няма да обслужва целите, които трябва да обслужва. Ако в крайна сметка се окаже, че имаме прекалено стриктни екосхеми, то тогава държавите членки трябва да имат достатъчно свобода да изпълняват мерките. Също се отнася и до стълба развитие на селските райони. Държавите членки трябва да могат сами да приемат условия, които отговарят на техните изисквания. Що се отнася до мерките за условията, те трябва да бъдат сходни за всички. И нека ви дам един пример. Мерката свързана с торфищата – Нордическите фермери са изправени пред по-сериозни изисквания, тъй като голямата част от нашата обработваема площ е торфище. Затова регламентът трябва да бъде достатъчно гъвкав, така щото изискванията да не са прекалено тежки. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Благодаря ви, че спазихте времето. Сега давам думата на господин Карти. Съгласен съм, да. Най-вероятно членовете на следващия парламент ще вземат решение по тези случаи, които споменах. Споменах и бюджета малко по-рано. Смятам обаче, че отново трябва да се каже. Това, което предлага Европейската комисия е следното. Ще бъде урязан с 15% ОСП а се говори за един бюджет, който общо се увеличава. Силно се надявам моето правителство да не подпише нищо такова. Надявам се и другите да отхвърлят на лудничевата идея. Дори бих казал, че е обидно това предложение. И ако общия бюджет не бъде одобрен, то тогава не виждам как може да приключим с новата ОСП, която да работи за нашите земеделски стопани. В контекста на ограниченото време, с което разполагам и в контекста на приоритетите, искам да съгласа с онези оратори, които казаха, че е нужно преразпределението на плащанията да бъде добре направено. Няма как да защитим идеята, че системата, която съществува, с която огромната част от нашите семейства едвам свързват двата края, а други, които имат пари, теглят хиляди от фондовете. Това е неоправдано, неморално и една от причините, поради които е трудно да се обясни на потребителите в Европа, защо ОСП е такава. Трябва тази програма да работи добре, за да може земеделските райони да оживеят. И затова е нужна система – която да бъде прозрачна, има нужда от система, която да защитава производителя, е на хората, които произвеждат висококачествената храна в Европа. Нужно е истинско преразпределение на плащанията и те да отидат до хората, които произвеждат нашата храна. Благодаря. Господин Сантос. Благодаря много. Искам да благодаря на колегите за цялата работа, която извършиха. А, трябва да кажа, че наистина много а, сериозно са работили. Нека да кажа и аз няколко думи. Колегата Агилера ни остави малко. Европейската комисия говори за по-голяма субсидиарност, за гъвкавост, която се предоставя на държавите членки, които те да вземат съответните мерки, които смятат, че са подходящи за тяхната държава. Не може обаче едно европейско правило да бъде заместено с национално правило, което в крайна сметка премахва компетентностите на регионите. Примерно нашите земеделски стопанства са много различни, не само на европейско ниво, но и на нивото европейски, на отделна държава членки. Мисля си за най-отдалечените райони. Там условията за развитие на земеделска дейност са много различни от тези на континента. Както се казва и в пълвия стълб, необходимо е спецификата на тези райони да бъдат признати на ниво развитие на селските райони. Задължително е тези региони да имат възможност да се развиват и да генерират стратегически планове, автономни планове, адекватни планове на своите характеристики. Благодаря. И аз ви благодаря. Следващия оратор. Господин Ропе. Благодаря, господин председател. И аз искам да поздравя докладчика. Огромна е задачата тук. Част от тази дейност я върша и в Комисията по регионално развитие, така че разбирам какво сте извършили. Но не се налага в максимално кратки срокове да се приключи това досие. Нужно е да се отдели време. Това досие е изключително важно за нашето бъдеще и не трябва да се оставят неясноти или да има сблъсък на текстове вътре в рамките на документа. Доколкото разбирам, съветът няма до есента дори да разгледа този документ. Затова смятам, че имаме достатъчно време. Достатъчно време да сближим позициите си и да постигнем значителен резултат. Нещо изключително важно е външното сближаване. ОСП е една единна политика за целия Европейски съюз с едни и същи изисквания към всички, докато подкрепата, която се отпуска, не е една и съща. Не е лесно фермерите да се конкурират дори на единния пазар. Невъзможно е. Затова смятам, че трябва да се приключи работата по този единен пазар. Днес говорим за някаква осреднена стойност, която да се получава от всички държави, членки като минимум. Трябва да се определят ясно правилата. Кога ще завършим този съюз, да има пълно сближаване, за да може всички да се конкурират лоялно, не само фермерите, но и държавите членки. Имаме в крайна сметка едно такова разминаване, иначе в противен случай всичко отлагаме за бъдеще, а не е нужно да се подхожда така. Пред нас има различни варианти, различни предложения. Силно се надявам да можем да намерим общи отправни точки, които да бъдат приемливи за всички ни. Благодаря. Госпожа Зоана. Благодаря, председателю. Искам да поздравя докладчика, докладчиците в Сянка. Знам, че работят много усилено усилено. Има различни становища по този въпрос. Дори в рамките на една политическа група становищата са различни. Иска ми се обаче да подходим балансирано. Иска ми се да вземем предвид специфичността на земеделието във всяка една държава членка. Ще започна с една тема, по която становището ми е малко различно от това на моята политическа група. То е залагането на високите стойности, т.е. горните стойности. Имайки предвид различното замеделие в държавите членки, в Румъния също моята страна, то е различно. Не бихме се съгласили да има задължителна горна граница. Въобще не искаме да има такава. И ако в крайна сметка се окаже, че се стигне до определено ниво за горна граница, то тогава трябва да има избирателно такова, за да може да има преразпределяне на плащанията. Средните и малките ферми трябва да бъдат подкрепени. Това е така. Но когато говорим за горни граници и особено на нивото, което обсъждаме, трябва да се види дали ще се окаже въздействие върху средно големите ферми защото земеделието води до потребление, до производство, а обикновено там средно и големите, средно големите и големите са тези, които ни хранят. Разбира се, че трябва да се намери начин и дребните ферми да бъдат подкрепени, но от друга страна не бива да забравяме и средно големите или пък големите холдинги. Що се отнася до младите земеделски стопани и ще приключа до тук. Трябва да кажа, че съм съгласна, че 3% за преки плащания трябва да се заделят в тази посока. Младите фермери трябва да бъдат подкрепени, те са ни нужни в селските райони, иначе ще, ще се изправим до празни села и никой няма да иска да обработва земята. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз излязах с 17 изменения. Три от тях обаче са много важни за Нидерландия и за холандските фермери. Много разпоредби за преки плащания в обща сълскостопанска политика, трябва да видим как това се писа в зелените и сините системи. Нещата трябва да са по-опростени. Бюрокрацията блокира нещата, особено при това ново предложение. Ако тези разпоредби бъдат премахнати, то тогава може да приемем цифрата 30%. Но ако има забрана в Натура 2000 за пазбища, тогава са нужни и нови системи. Комисията дали се вслушва от становищата, в становищата на нашите комисии или просто си е поела по определен път и си върви по него. В крайна сметка всички сме излезли с изменения. И като че ли блокираме бъдещето на много семейни ферми и не помагаме за защитата на околната среда. Нищо не насърчаваме по този начин. И 51-во изменение, което съм предложила, всъщност иска да премахне тази забрана. Имаме нужда от нов подход, друг подход. Като депутати се надявам да изпратим ясен сигнал на Европейската комисия да подкрепим младите стопани. Имаме нужда от 33% повече от втори стълб, пак за тази мярка. И тук мисля, че трябва да подкрепим Том фон Кинделар. Моето впечатление е, че дискутираме от следната отбавна точка. Всяка всичко, което в момента имаме пред себе си е погрешно, а не е така. Ние имаме една функционираща аграрна политика и трябва да видим само къде можем да подобрим нещата, къде всъщност е, е, в годините се, ситуацията се е промила така, че е, някои разпоредби са неприемливи. Значи е, не би трябвало да е, се отразят промените на тези, които сега печелят от тази система и се възползват от нея. Не трябва да пропускаме, да, да обягва от вниманието ни основната цел, а именно, че ние в Европа е, предимно селско смасо е в ръцете на семейни фирми и трябва да направим всичко възможно да ги поддържаме тях. Е, това изисква няколко изменения, преди всичко в първия стълб. В първия стълб, в, е, така, в годините е, се промениха неща, които вече не са поносими. Има ферми, които имат претенции за плащания, но те нямат покритие. Плащаме за финансови инвестиции от е, е, обща стопанска политика, не само за е, финансови, европейски инвестиции, но пари за инвестиции, и, които идват извън Европейския съюз и трябва да видим къде отиват тези инвестиции в Европейския съюз. Те, някои от тях нямат нищо общо с Европейския съюз и това няма съответно нищо общо с ОСП някакви си инвеститори от САЩ или от Русия, например, не би трябвало да финансираме тях, а, а то се случва в момента. Така че трябва да видим а, къде се крият такива подобни недос... пропуски, грешки и а, да видим как да ги променим. Дали ни трябва нов модел за а, пределните стойности, за таваните, каквото и да е, но трябва да разчистим такива претенции за плащания, които а, са, не са в интерес на а, реалните, а, действителните фермери. И ако възприемем този подход, ще намерим добри решения за фермерите в следващите години. Благодаря. Казвате, че трябва да запазим апробираните елементи на нашата система. Това е и посоката ни. Имам няколко допълнителни въпроси на доклад, към докладчицата. Какво точно разбирате под действителен е, стопанин, който 60% от парите си печели от туризъм ли, например? Или това действителен е, селски стопан или е, фермер? И е, и какво, например, е предложението да се е, е, промени изкривяването на пазара. Не става дума за между Португалия и е, Ирландия, а и в центъра на Европа, Чехия, е, е Словакия и така нататък, когато става дума за един и същ географски район и национални интереси. И защо говорите все още за е, таваните 150 или 60, сега става дума 150 е, хиляди е, е, евро, е, сега модулирате го, е, но е, ако непрекъснато се променя този таван е, и се променя процента, това вече не е пределна стойност. Ако това, това не, не действа на практика, нека да сме честни със себе си. 90% от предприятията не се дъждаят от тези 100 000 евро. Те са много под, тази, под този таван. Така че ни трябва това финансиране на първите 100 първите 20 000 хектара, това дали е от някакво съобщение от Джим Николсън. Да, Джим, селско стопанство е част от решението, но не, ние всички се оказва, че не сме част от решението, е част от проблема. И в крайна сметка бъркаме в собствения си джоб. Знае, че някои тук се опитват да, да припомнят така фантастичната работа, която сме свършили, но е, министра Кюстингер вчера каза ясно, че тя ще се бори за запазване на селскостопанския бюджет. Така че ако излезем с е, лош резултат, е, ще имаме и лоши спомени за това. Господин Богович, благодаря, че ми давате думата. Първо, Надявам се, че парламентът ще вземе решение по време на този мандат. Наистина ще бъде трудно, дискусията го показва, но го дължим на гласоподавателите. След това 15% спад за селското развитие и развитие на селските райони е прекалено много и трябва да преодолеем тази слабост. Да, по-голяма субсидиарност, по-голяма гъвкавост, това ще е добре и по-голямо упростяване, по-малко контрол на фермерите. След това подкрепям също така модела на семейните ферми, семейните стопанства. Подкрепям, както казах, такива залагането на горни граници трябва да е много строго определено. Трябва също да признаем, че семейните ферми са много по-екологични и трябва да бъдат подкрепени не само на думи, но и на дела. Що се отнася до младите селски стопани, които поемат ферми, проблемът обикновено е с онези, които предават фермите и трябва да се даде по-голям дял, според мен, на младите стопани. Мнозина поемат ферми на 55 годишна възраст, например, а това е огромен проблем. Също така работих по цифровизацията на селските райони, за да може да има цифрова инфраструктура, както и развитие на умение, мобилност селските райони и така нататък. Економика на споделянето, и основни проблеми, разбира се, като например социалните въпроси, образованието, обучението. Това е задължително, ако искаме въобще да имаме селски райони. Благодаря. Благодаря, председателю. В самото начало искам да поздравя работата на колегата Естер Еренц. Благодаря и също за това, че изслушва и нейния екип също вече три месеца много работи, за да се постигне до компромисите, до които стигнахме днес. Семеделските е, стопани постоянно искат да променяме правилата в омнибуса, дори нали, срещу становището на комисията. Спряхме определени разпоредби, например въпроса за активите, за постоянните посеви, както и за съчетаната помощ. И тези неща так му започват да се прилагат и сега изведнъж почваме да се борим, за да ги модифицираме. Мисля, че трябва в крайна сметка да не попадаме в клопката, която е пред нас. Трябва написали сме нещо, стигнали сме до съгласие с съвета, парламента а, и по този начин трябва да можем да работим в бъдеще. Що се отнася до съчетаната помощ, за мен това е абсолютен приоритет защото в големи държави нещата са много различни. Ние имаме нужда да продължаваме тази помощ, особено за производствата, които срещат трудности, например специализираното производство на месо в някои от регионите при нас. Искам също така да кажа няколко думи за горните граници. Смятам, че предложението, което е направено от Естер Аренц, да се дигне тази сума а, и в същото време да се създаде една възможност за прехвърляне на средства за финансиране на първите хектари, трябва да бъде много внимателно разгледана. При предишния в предишната ОСП такова нещо не направихме. Това е една политика, която от друга страна даде възможност да се дава допълнителни средства за първите хектари. Мисля, че всеки един трябва да разгледа внимателно, защото това е един начин да подкрепим дребните замеделци. Говорим за дребни, нека да кажа също за лозар, винарското производство. се с едно предложение, отново за горни граници на помощта. Смятам пак, че и там трябва много да се внимава, да не се минава над горните граници, защото иначе ще се залее пазара mulțumesc, domnule președinte. Apreciez și o muncă depusă de raportoare și de raportorii. Благодаря, господин председател. Поздравявам докладчика и докладците в сянка за този доклад. Няколко е, аспекта ще засегна. Конвергенцията, сближаването. Добре, казваме, че искаме нашата ОСБ да действа за всички фермери. За целта обаче трябва да имаме равно плащане за фермите от изток и запад, защото е много трудно да се е, говори за разумни условия и равнопоставеност, когато едни се, хора се, хората се ползват различни е, видове субсидии. Второ, новите, ново започващите, новорегистрираните фермери. Това е една категория, която предполага млади фермери, защото младите фермери биха искали да продължат е, дадено предприятие, но това не е достатъчна мярка за борба с обезлюдяването. Затова трябва да е, ни дават нови фирми, които да се, нови ферми, е, ферми да се регистрират. Сега за таваните. Сега, говорил съм по този въпрос с румънските фермери. Големи ферми, които са взели кредити от банката, с съответната ипотека, ипотекирали са дома си и така нататък, за да получат тези суми това те включват в досието си за банката тези субсидии. Ако не им ги отпуснем, те ще останат и без възможност да действат, без активи. Е, можем ли да откликнем по някакъв начин на това? Е, какво трябва да направим? Съгласен съм с господин Дорфман, че да, е, спекула, спекула има в Източна Европа, но какво а, е, правим за хората, които а, е, съвсем добросъвестно работят и са взели а, ипотека върху земята си и дома си? Те могат да, да а, фалират. Може ли да поемем такава отговорност? Съжалявам, никой от нас не може да се обърне към своите а, избирателите в своята среда и да каже, че това е добро за тях. И е, според мен трябва да се е, премахне условието да се идентифицират е, животни, защото някои невинни всъщност фермери биват наказани за това, санкционирани. Благодаря за свършената работа, особено по отношение на малките и средни предприятия но да оставим този доклад на, на произвола на бюджетните решения на комисията, това не е добре. Демократичната реформа, която се задава, всъщност ще се отрези на, на бюджетната рамка. Мисля си, че а, кой, ако искаме, е, важното е да запазим това, което функционира добре по отношение на контрола и сертификацията. Но е, контрол върху какво и сертификация, сертифициране на какво? Е, комисия, хубаво е, едно е кое иска комисията, друго, по друго работим ние. Мисля, че не сме на верния път. Тук говорим Току-що чух е, от някои наши колеги е, точно обратното. Това, което ще ви ще кажа е нещо, което казвам на всяка комисия. По отношение на младите е, фермери, те се установяват, създават фирми без да искат помощ. И трябва да помислим по този въпрос наистина. Добре, господин президент. Presidente. queria começar por благодаря, господин е, председател. Поздравявам госпожа е, докладчетата за чудесно свършената работа. Искам да обърна вниманието ви към три въпроса. Не можем да приемем факта, че този, тези максимални стоимости трябва да бъдат е, намалени. Да, да помислим, да погледнем най-отдалечените райони. За тях ще е невъзможно е, това. Просто е, такава една мярка ще направи невъзможен живота им. После говорим за проекти, които са насочени по, по втория стълб, които са насочени към земеделието. За най-удалечените райони отново казах в, е, при преговорите, че е, програмите за селскостопанско развитие, разбира се, подкрепям, но ние е, имаме съответната е, автономия в нашите правителства, така че няма, няма е, автономия на местните правителства, така че не трябва да зависим непременно от централните правителства. И третия коментар. По други програми. Докладчика е, защитава тези програми, но не се боя, че тази система ще постави е, тези отдалечени, най-отдалечени райони в едно много трудно положение. Трябва да е, се борим за тях, трябва да, застояв, да отстояваме тяхната автономия и да сме за преки контакти между тези райони и комисията. Е, ще помоля докладчика да вземе под внимание въпросите, които поставих тук. Благодаря, господин председател, госпожо докладчик. В отсъствието на многодишна финансова рамка, мисля, че е много трудно да се е, е говори, да се спекулира върху фонда и сродства, които ще се ангажират за новата АСП, ОСП. Е, трябва да оставим е, тук пространство, за да можем да е, адаптираме предложенията си според е, е годишна финансова рамка. Е, така че много неща има, които трябва да се доточават във вашия доклад. Сега, идеята за ренационализация на, на ОСП. Тук трябва да се, отчетат, да се отчете спецификата на всички видове почви и е, е, обработваеми площи в всяка държава членка. би трябвало това да се засили на национално равнище, преди да се формулират конкретни условия. дали това ще стане че, а, въпро... предложението да се решава тези въпроси чрез а, а, актове по делегация е а, смущаващо. Това трябва да се решава от законодателите, а не а, непременно от комисията по един е, недемократичен начин. Е, подкрепяме условията ви за е, едно прилично заплащане за селски стопани. Защо не подкрепяме обаче този инструмент за интервенция на пазара? Защото защото както винаги трябва да е, изтъкнем е, свободнията търговия, е, която обаче която е важен принцип, но понякога влиза в вече с селско стопанство. В заключение остава ни много работа, да, за да доизчистим е, е, и е, подобрим един текст, за да гарантираме баланс на пазара. Благодаря, господин председател сега е, учените са, е, са е, преценили, че живота ни не е, Човек не е вече на тази земя. Добрата новина е, че живота на земята е сметнат за 600 милиона години. Така че ние сме специалисти, политици, което означава да правим компромиси и да се борим, да отстоя, да се борим за постигане на компромиси. Сега, например, за таваните. Моята идея е, намаляване е, на, на таваните. Това, което се каза тук, е, не ми хареса особено. Е, в, е, например, искаме ли, когато става дума за две фамилни фирми, които сключват договор да работят заедно, искаме ли да ги санкционираме ли, като регламентираме работното им време? Сега не знае доброто къде се крие в големите или малките фирми, но трябва винаги да внимаваме, каквото и да правим, селския стопанин да е в центъра на вниманието ни, е, така че да е, сведем бюрокрацията до е, минимум. Също при използването и свръхексплуатирането свръхизполз... на земята да, има, да няма общи правила каквито и предложения да правим, би трябвало ОСП да остане, като да имаме обща сукланска политика. Разбира се, решенията трябва да търсим в най-добрите практики. Екосхемите е, попадат в втория стълб, така че трябва и за това да помислим. Докладчицата сега. Съвсем е, кратка ще бъде, господин председател. Няколко въпроса ще поставя. Първо, таваните, е, пределните стойности са много важни. Трябва да прилагаме, е, да запазим тези тавани, да ги прилагаме, да преразпределяме и да подпомагаме малките и средни ферми. Предлагам три вида, е, три е, стойности. 30 хиляди за ферми при много благоприятни условия, 50 за нормални и 60 е, хиляди при планински и неблагоприятни климатични условия. Това да е максималният таван. Мисля, че това е важно е да се помисли и по този въпрос и да можем да преразпределяме системите в по... Второ, отрешаващо значение е когато е, говорим за цени. Трябва да предложим помощ за фермерите в малки и средни предприятия и това трябва да е основната ни цел. Трябва да им предоставим помощ, за да могат да оцелеят в различните сфери и области, независимо от доходите му от други източници. И тук три въпроса трябва да имаме предвид, когато говорим за това. Ако искаме тези хора да останат там, където произвеждат храна и хранителни стоки, ако из... трябва много точно да определим какво е първо един, какво означава фермер, да дефинираме понятието фермер – и да помислим след това за разграничението между фермери на пълен работен ден и на половин работен ден. И Сега, вие от комисията, вие ли ще ни казвате какво трябва да правим и ние като депутати трябва да е, обсъдим, но затова ни трябва достатъчно време да го обсъдим задълбочено. Госпожа Петия. Благодаря, господи, е, на докладчицата за усилията, за времето, което е посветила на това сложно досие. Наистина поздравяваме за свършената работа, защото тя намери достатъчно време да изслуша представителите на всички държави членки, да вземе предвид нашите мнения и е, съответните е, е, различия между нас и да постигне компромиси, така че да запазим ОСП на европейско равнище като същевременно да се има възможност всек, всяка, всеки от нас да намери съответно свое, да запази своя периметър. Сега знаем колко важен е, важна е ОСП и в нея мястото на младите фермери. В това е, отношение мисля, че мислим в една посока и госпожа Еренс Гарсия е, трябва да бъде подкрепена от нас, комисията също. Един пример. Мястото на жените в тази е, сфера, което не се вижда достатъчно добре. Е, има доста изменения, предложени в този смисъл. Е, госпожа Гарсия е взела под внимание тази тема. За съжаление обаче констатирам, че комисията желая да е, премахне тази е, идея. Е, отново бих искала да изкажа подкрепата си на докладчетата, въпреки е, различията между нашите политически групи и е, лични. Тя намира най-добрия път. Благодаря, господин председател. Е, малко съм обезпокоен от начина по който протича дебата. Сега, ние сме 29 януари и до 6 март, е, мисля, че трябва да се гласува в комисия, т.е е, нямаме кой много толкова време, предвид докъде е стигнала дискусията, нямаме много време. ние все още не сме е, обсъждали помежду си общия проект за, за е, о, о, реформата на ОСП. Е, говорим за опростяване, за административна реформа, за но не сме стигнали до края на, до, до целта си, до края на пътя. Е, тоест, е, комисията трябва да е наясно, че е, с законодателството като процедура изисква доста време защото това е доста сложна и дълга работа. Както казах, има много въпроси, по които все още има доста работа. Трябва да се свърши доста работа. Ще маркирам три. Е, по тях работим, но би трябвало все още да стигнат своята е, е зрялост, така да се каже. Трябва да помислим е, за следното. Значи, е, преразпределение при е, е, плащанията и семейните ферми е, трябва да, да, да определим таван, окей, но бих искал да попитам е, е, докладчика за свързаните плащания. Защото не е стигнала до него. Бих искал да, да да е, чуя допълнителна информация по тези, този таван, по разпределението и обвързаните плащания. И отново не трябва да се подценява ролята на, на парламента в е, е, реформата на ОСП. Пет 15 години е, работим в тази комисия и никога не ни е стигало времето, което е нещо нормално. Thank you very much, Chair, and uh, let me start by, by joining... Благодаря ви много, господин председател. Благодаря ви много и на докладчицата, и на докладчиците в Сянка за труда, по, който полагат в момента за свиване на над 5000 изменения в нещо, по което да може да се работи. Не е лесно. И ако има каквато и да била техническа помощ, която можем да ви предоставим от страна на комисията, за да може да напреднете по-лесно, с удоволствие ще го направим. Нека да направя няколко коментара по нещата, които се коментираха днес. Новата дата, която предлага комисията, не само предлага да се спазва системата, която функционира сега, основана на регламенти, включително и реглам... хоризонталния регламент, но освен това тя е тясно свързана с по- задълбочена субсидиарност за държавите членки, т.е. възможност те да избират точно как да прилагат мерките спрямо съответните местни условия. Затова препоръките за конкретни мерки трябва да са основани само на най-основните характеристики. В предложението на комисията се опитваме да ограничим правилата за различните типове на меси, отрасловите програми, програмите за развитие на селските райони и така нататък до минимум, и оттам нататък държавите членки имат възможност да вземат решенията. Ако навлезем в прекалено големи подробности, има опасност да се унищожи системата, защото държавите членки отново може да се върнат към нас и да кажат, да искаме да направим нещо, което действа, което е добро за околната среда и за селското стопанство, но не можем, защото са твърде строги европейските правила. Нещо, което се случва в момента, което трябва да избегнем. На второ място, ако продължим с подробно разписаните правила, очевидно, и вие го споменахте, комисията ще трябва да ги контролира. И така се връщаме към старата система на контролни мерки и мерки за аудит, които искаме да премахнем и да ги заместим с една по-лека си. Ще ви дам два конкретни ам, примера. Споменахте постоянните пасища. Имаме сериозни проблеми с постоянните пасища след реформите от 2013. Успяхме да се справим с повечето проблеми в контекста на преговорите по Омнибус през 2017 година. Предложението на Комисията за реформата на ОСП намалява минимума за постоянните пасища до а, размер, който а, е общ за всички държави и членки. За останалото, всяка държава членка взема решения в контекста на своята стратегия по ОСП. Това под... съвпада и с подхода в други области. По, По въпроса за действителния действащ селски стопанин, сега работим с понятие активен селски стопанин, но се стига до повече проблеми и държавите членки е, искат повече мерки за контрол е, и се налага да полагат повече усилия за изключване на онези, които нямат право на такива плащания. В такъв случай казваме ние добре да се смени системата, да има доброволно участие. Но включваме едно определение – на действителен селски стопанин, което е много минималистично. Останалото оставяме в ръцете на държавите членки. Искаме да се промени системата от изпълнение на мерки към постигане на резултати. И това изисква определени корекции на системата, за да може също и комисията да изпълнява своите изисквания, особено в контекста на годишната процедура за освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета. За това са ни необходими мерки за изчисление на постигнатите резултати в държавите членки. Именно за това е толкова важно да се получават доклади от държавите членки. И за да можем ние да си вършим работата и за да можем да изпълним отговорностите си, свързани с изпълнението на бюджета. Ако това не стане, системата ще спре да е оперативна. Затова трябва да имаме това предвид, когато се занимаваме с онези части на предложението, които се занимават с плановете и годишните отчети. За крайния срок, на който коментираха немалко от вас, 15 феврари за годишния доклад на държавите членки. Някои казват, че срокът е, е твърде кратък за събиране на информацията, която се изисква от комисията, но нашата основна идея е тези доклади да събират количествена информация, която е на разположение на държавите членки чрез информационните системи, с които разполагат. 80% от мерките отиват към животновътство. Мерките а, изискват плащания до 30 юни на година От Оттам нататък количествената информация вече е на разположение в а, агенциите по плащанията на държавите членки. И те имат време а, чак до февруари следващата година да компилират тази информация в доклад. На какви са основните елементи. Показатели за различните типове постигнати резултати. Например, броя хектари, нещо, което вече е на лице в компютърните системи, т.е. не е много трудно да се събере тази информация и да се изпрати на комисията. А онези за постигане на конкретни резултати изискват да се е, вземе предвид сравнението с постигнатите резултати от миналата година. Тоест, при положение, че имаме хектарите от година N и вече имаме от доста време хектарите от година N минус 1, изчислението съвсем не е трудно, така че смятаме, че на практика съвсем не е трудно да се изготвят тези доклади. Сега по конкретните въпроси. Първо, целите – Нещо, което е основен елемент от нашето предложение. Парламентът смята да промени някои формулировки. Но искам да ви предупредя за следното. Ако се променя формулировката или се допълват нови цели, това ще се отрази пряко върху показателите, в съответното приложение. Показателите, по които държавите членки трябва да докладват. Т.е. не може да се иска промяна по първото, но не и по второто. От следващия коментар за актовете по делегация и актовете за приложение. Анализирали сме сегашните разпоредби, колко са актовете и какви са правомощията в новите регламенти, регламента за стратегическия план за действие и хоризонталния регламент и намаляваме тези актове с близо 50%. Тоест, вече вземаме предвид искането на държавите членки на парламента за намаляване на правомощията за издаване на актове по делегация. И още един въпрос, свързан с многогодишната финансова рамка. Нека да ви припомня, че е, горните тавани е, не са едно и също нещо с преразпределението. Имаме различни типове тавани. Има задължителен таван, има и задължително преразпределение. Целта на всичко това е да се помогне на по-древните стопанства. Но не, не е логично да се казва, е, че това са две конкуриращи се е, два конкуриращи се варианта. Напротив, могат да се съвместят. И накрая за най-отдалечените райони. Важен е въпроса как е, виждаме възможностите държавите членки да вземат правит особеностите на тези райони в своите стратегически планове. Благодаря. Pues muchas gracias, señor presidente. Lo primero quiero... Докладчетата има думата. Благодаря много на всички. Благодаря на всички, които направиха коментари. Господин Уитема не е тук, за съжаление. Исках да му благодаря лично и да му пожелая всичко най-добро. Надявам се, че той ще бъде тук също през следващия мандат. Не е лесна работата ни по тази тема. Последиците са важни и за това съвсем не е изненадващо, че има толкова много различни мнения. В крайна сметка тук представляваме хора с най-различни убеждения. И съвсем е естествено да има някои напрежения между нас. Но що се отнася до метода за работа, малко се изненадвам да се поставя той под въпрос. По всеки един доклад имаме един и същи метод на работа. Получават се всички изменения, организират се и е, се изготвят предложения, кое, които имат за цел да включат възможно най-различни предложения и гледни точки. И именно това направихме. За това ни трябваха тези срещи на техническо равнище и там, където на техническо равнище не може да се постигне някакво достатъчно отдачно съвместяване, се стига до среща на докладчиците в сянка. Може да се работи с единодушие, може да се работи и с гласуване. иначе да, разбира се, че се работи член по член. По някой път обсъждаме е, дълго време дори само една единствена дума. Едно прилагателно, един пълен член. Така че ясно е, че трябва да видим текста член по член. От там нататък е, ще се гласува за обвиненията, че, е, им, че е хаотична работата. Ако нямаше технически срещи, нямаше как да напреднем. Ясно е, че не може да се кара напред-назад между техническите срещи и срещите на докладчиците в сянка. Първо трябва да се подготвят нещата технически и после да се стигне до докладчиците в сянка. Хаос би било да се правят предложения без е, да има каквато и да било готовност за компромис. Смятате ли е, е, хаос е когато всеки мисли, че е прав. Хаос е когато има трима докладчици е, в сянка по е, един е, и същи доклад от една и съща партия. Хаос е да се работи тайно и по скайп. Госпожа Агилера не е тук. Не съм сигурна дали госпожа Агилера има е, същата позиция като политическата си група. Не е моя работа как си организира работата групата на социалистите и демократите. Но мога да ви уверя, че ние в НП вече пет пъти сме се срещали по темата и обсъждаме нещата и се опитваме да се обединим по обща позиция. По някой път работим само на английски и на езика на Шекспир. Ще ще е чудесно, ако може да се работи само на езика на Сервантес, но ето на. Госпожа Нойхил също не е тук и на нея исках да отговоря. Но е ясно, трябва да се организираме възможно най-добре, за да обхванем всички документи. Имам чувството, че има е, тук колеги, чиято политическа цел е да подкопават работата и да отхвърлят каквото и да било, което се постигне като съгласие, като компромис. Еми добре, ако не искат да се постигне резултат, да ни кажат и тогава ние ще си преговариме само с останалите. и ще постигнем един резултат, който може да получи подкрепата на мнозинството. Господин Велиц спомена темата за понятието понятието действителен селски стопани. Аз вече засегнах тази тема. Не е лесно да се даде определение. Беше направено и преходно компромисно предложение за това определение, доста подобно на определението на комисията, но допускащо известна гъвкаво за държавите членки. Защо? Ами защото в Румъния може да се сблъскат с някои проблеми, защото няма как хората там да живеят само от селско стопанство. Повечето селски стопани там имат и втора работа. И затова трябва държавите членки да могат да включат тези хора и да отразят местната действителност. Опасявам се обаче, че това предложение може да бъде отхвърлено с съвета. Предложението обвързва дейността по производството с понятието. Трябва да се запазят семейните ферми. Те са много типични за Европа и трябва да се защитят. Господин Дантен, споменахте споразуменията за Омнибус. Одобрени преди 13 месеца. Да, действително, те разрешиха доста проблеми. Ако има подобрение, отлично, ако не, тогава трябва отново да обсъдим нещата. Това е и по много от измененията. Има много изменения, които предлагат да се върнем към омнибус. Добре, нека да гласуваме. Ако те спечелят мнозинство в своя подкрепа, тогава така ще направим. За новите е, ферми за новонавлизащите в селското стопанство. от различни други отрасли. Както и въпроса за обвързаните плащания. Има вече документ, работен документ по темата, който докладчиците ви в сянка могат да ви предоставят – ако им го поискате. Обсъждали сме вече темата в ЕНП. Надявам се, че ще постигнем съгласие. Благодаря ви много на всички. Przyłączam się do podziękowań, które zostały do Pani skierowane i Pani... Много ви благодаря. И аз искам да благодаря на вас, на секретарията, на служителите, Независимо от различията, мисля, че напредваме. И не бива да забравяме и какво сме постигнали до този момент. Благодаря отново. Продължаваме нататък. Регламента за общата организация на пазара. Господин Андрю е нашия докладчик. Заповядайте. Oui, merci, Monsieur le Président. Euh, je voudrais, si vous me permettez, juste avoir un propos euh, liminaire sur... И така, по последното изказване на Еренс Гарсия, не мисля, че е много елегантно приключи тя темата. Поздравяваме за работата, но все пак групата на социалистите работи активно. Е, НП подхождат хомогенно. Не мисля, че беше много елегантно да се настъпва тази тема за политическите партии и тяхната позиция. Искам да благодаря незабавно на секретарията на нашата комисия благодаря на политическата ми група, на моя екип за работата, благодаря на колегите, които се наеха с това тежко задание да се стигне до компромиси. А е тежка темата. Става дума за единта организация на пазара, за ароматизираните лозаро-винарски продукти и отдалечените райони. И нека да кажа как протече работата Получихме над 700 изменения. Има и доста по съображенията. По самите членове са над 100. Започнахме да работим по това. Технически заседания бяха блокирани. Четири вече се състояха. Три вече са били заседанията на докладците в Сянка. Там чухме приоритетите. Техническите изменения, над 400 изменения вече са разгледани. Докладчици в Сянка също. Тези 400 по самите членове. Доста работа вече е извършена. Доста смело е това начинание. Как казах, имаме компромисни изменения, които са на първа чернова и ще ги дам на колегите да ги видят. Сега продължавам с компромисите. Какво е направено до момента и какво ще се прави? Обсъждахме доста теми, които може да не са приключени, но почти са решени. Става дума за приложното поле, първи член, финансовите пазари, това е записано. След това за намесата на държавата, трети член. Там стигнахме до споразумение с докладците в Сянка. Кампанията по пускане на пазара, шести член, също сме съгласни а, с Докладците в Сянка. Седми член след това постигнахме съгласие също там. Съдът отмени този член Мисля, че и 11-ти член също трябва да бъде засегнат. След това има публичната намеса, периода на публична намеса го наричаме. Това са 12-ти член, както и други такива. И 13-ти член също. Що се отнася до виното? Разрешението на зараз... извинете, зоозите на засаждане на лози. Там също стигаме до съгласие с докладците в сянка. Имаме предварителна национална процедура, която иска да запази указанията, които са местни. 96 ти член. Делегираните актове 2018 година за изменение на съответните разпоредби, базовия регламент и как тук имаме съгласие с докладците в сянка. Сега по отворените въпроси, които почти са приключени за различните региони, възниква въпроса за отново на места на държавата, свързаното за, свързано с 14 член и записаното там. Това са технически а, елементи. Там проблема е с формулировката на този член, за да няма проблем, който да е голям. Просто казвам, че е технически и формулировката. 15 член пак на меса на държавата. Пак там трябва отново да се реформулира члена. И няма политически големи проблеми. С отнася до ползването и потребяването на зеленчуци плодове в училищата. Искаме прехвърляне на този режим в стратегическия план да се предложи принципно решение, компромис. Вече го обсъдихме на техническо заседание, но, няма, но не е обсъждано на заседание на доходците в Сянка. Отново за виното, за опазване на засъжденията, на лози, пак технически дебати трябва да протекат, що се отнася до използването им. След това разрешаване за засаждане, Следващия член – обсъждане на техническо ниво, на политическо не, а трябва. След това организациите на производителите не е обсъждан на докладчиците в сянка, а на техническо ниво. Що се отнася до приложенията? Пак на техническо ниво сме го обсъдили, различните категории вина. Там дебатът тази сутрин започна за алкохолните вина. Политическия дебат започна пак тази сутрин, но то ще продължи. Нали? Е, продължи това. Темата не е дребна. Та са теми, които са доста сериозни връзка с лозаровинарските продукти. Две изменения на Испания, предлагат други категории, трябва да бъдат приключени. Имаше така отрицателно становище най-общо на докладците в Сянка да се създава нова категория вина – си тръгваме от една идея да се информира потребителя дали тези вина са такива или не. Vous concentrer, euh, l'information pourrait être donnée dans la liste des ingrédients. И става дума за подсладените и, и, и а, от Започна тази сутрин дебата и по политически въпроси между кладците в сянка. Друга тема, която е много деликатна, едно предложение, което въведохме в дебата в веждането на така наречената бруска – ще има докладчици и сянка, ще видим какво ще се случи, за да има добро разбиране. Определението на вината, географските указания, положителен напредък. Има два въпроса, които трябва да бъдат обсъдени отново – различните видове вина, сорта Абруска. Сега не знам как се казва, мисля, че е на италиански. Господин Декасто ще ме поправи как се казва този вид а, грозде и а, ще видим какво ще се случи. Мисля, че има един удовши на докладците сянка. И накрая за етикетирането. Комисията по околна среда всичко също ще се изкаже по този въпрос. Докладчика по становището и докладчика в сянка трябва да стигнат до това съгласие. Задължителност, енергийната стойност, която трябва да е записана на етикета. Няма проблем по този въпрос. И с комисията ЕМВИ сме говорили. Даже тази сутрин говорихме. Не знам как са гласували в МВ, така че ще видим какво ще се случи, но най-общо мисля. Пак за етикетирането, списък на съставките, там са деликатни нещата отново. Започна дебата, той ще продължи, за да видим как ще бъде записано всичко на бутилката. Темата, в крайна сметка, още не е решена. И що се отнася до създаването на нови категории вина. Е, частично алкохолни или безалкохолни, пак ще се говори по темата с колегите. Що се отнася до организациите на производителите, този въпрос е важен. Е, обсъжда се обаче само на техническо ниво. За системите за качество. Е, изглежда, че няма сериозен проблем, но тази тема е обсъдена само на техническо ниво. Става дума за няколко изменения единствено и само. Не мисля, че това ще е политически въпрос. Така или иначе, това трябва да се види по съответния член. След това географските указания, защитата на различните деноминации или указания, периода на регистриране, изменения. Има доста изменения, които се предлагат, които всъщност обаче не засягат самия доклад. Това е, господин председател, това мога да кажа. А, така че, благодаря. Пан посел Данте, 3 минути. Благодаря, господин Дантен, за 3 минути. Подобно на... Тъй като нашия докладчик каза всичко, аз ще бъда съвсем кратък. Става дума за един текст, който коригира съществуващ текст, който вече е бил разгледан от определен, за определени части от Омнибуса. Мисля, че най-трудните проблеми са свързани с виното, ламбруското и безалкохолните вина. Мисля, че ще се стигне до съгласие с сектора и ще може да се гласува и при нас. Имаме интергрупа по виното, която проведе дебати. За останалото няма какво да добавя казаното на нашия докладчик. Так крутко о вине, przecież to niemożliwe. Pani Толкова кратко за виното не може да се говори. Следващия оратор. Релатив курц махн. Благодаря. Е, либералите по отношение на... Е, са много сдържани по отношение на общата организация на пазара, но работим конструктивно с тях и полагаме основите на е, регламент Омнибус Радваме се, че тази е, програма за училищното мляко се връща в стратегическите планове. В групата имаме различни мнения по въпроса, но в е, националните държави е, това трябва да залегне е, всеки според тежестта, която отдава на, на изначението на този въпрос. Сега, с а, безалкохолните вина или вината с ограничено съдържание алкохол, а, по този въпрос а, мисля, че има, съществува пазарна ниша и а, е, би трябвало да предоставим на потребителя дали да купува такива продукти или не. Има хора с различни алергии или здравословно състояние, които не, не трябва да пият, не бива да пият алкохол, вино и тук наистина обществото може да участва именно с пускането на пазара на такива безалкохолни винени продукти и ние може да, трябва да подкрепим такъв ход. Сега забразените, за, забранените е, сортове, мисля, че този подход можем да подкрепим, защото би трябвало да се върнем към някои е, стари е, традиционни е, сортове. Е, конструктивно ще работим в това отношение. Благодаря най-сърдечно на докладчика и на всички колеги за приятното е, взаимодействие и сътрудничество. Диегас. Добре, благодаря ви. Най-общо какво мога да кажа? Не сме против стратегическата ориентация на този документ, дадени от е, колегата и въобще реформата на ОСП и конкретната реформа в този сектор. Ние сме убедени, че тази логика на заместването, т.е премахването на такива норми и оставането на нещата на пазара е нещо, което не е приложимо, що се отнася до земеделието. Налага се един модел на нашите земеделци, който е интензивен, който защит, извинете, зависи от химикали. Не може това да е решението, не е устойчив, ще създаде е, огромни проблеми и нестабилност на цените се случи наскоро и в други сектори и какво става там. Беше необходимо милиони евро да бъдат платени, за да се борим с падането на цените. И накрая имаше преразпределение на производството, което се съсредоточи отново в Северна и Централна Европа, което разбира се ощети и Португалия и крайно отдалечените ни райони, като Азорите, където този сектор е много важен. Казвайки всичко това, основната ни позиция е принципна. Ние сме против. Против всичко това, което е насочено към допълнителна либерализация на ОСП. Това се прилага също и в лозаровинарския сектор, прилага се и към съответните правила. Ние сме против пълната либерализация на ползването на различни сортове. И по този конкретен момент смятаме, че най-добрият начин да запазим лозаровинарския сектор е, са традиционните сортове, които бъдат засаждани. Защото така можем наистина да защитим европейското, истински европейското. Смятаме също, че трябва да има и дерогация. Например, за витис ламбруска, които се използват само или основно на Азорските острови. Нужни са правила и за това, за да можем да отговорим на конкретните е, неща. Ето, примерно, там има традиция и тя трябва да може да бъде защитена посредством едно такова изключение. Ние също сме се наели да засилим всички инструменти, които да помогнат на земеделските стопани, тъй като, както знаете, конкуренцията е много силна в тази сфера. Виждаме как нашето земеделие се отваря към световния пазар и нашите земеделци имат нужда от силни инструменти, които да ги защитават а, срещу падането на цените най-вече. Благодаря. Най-добрият начин да подкрепим винения сектор е да пием вино. Госпожа Херенс Гарсия. Eh, Благодаря. По-добре е да се пие повече вино, наистина. И аз така бих посъветвала всичко. Сега към господин Андрю. Ме преокупа... Говорим за вино. Правата за засаждане. Направих едно изменение. Искам да разбера дали има напредък във вашите срещи по този въпрос. След това тези частично безалкохолни вина или напълно безалкохолни, затова много говорихме. Смятам, че това е една възможност секторът да изкара пари. И Смятам, че има пазар за такива вина, има нужда пазара от такива вина без алкохол. И ако не го направи винарския сектор, то тогава ще се появят други дружества, които са извън сектора, които произвеждат други видове напитки и те ще свършат тази работа. Чисто и просто ще отнемат възможности на този сектор да изкара допълнително средства. Това бяха двата въпроса, които исках да засегна. Това наистина ме безпокои. Правата за засаждане и деалкохолизираните вина. Благодаря. Благодаря на докладчика. В регламента се сочи, че има нова е, така пространство за действие е, по е, обща организация на пазара. Интересен е този въпрос от гледна точка на птицевътството да се надяваме, че съответните права ще бъдат запасени след 2020. Но три въпроса искам тук да посоча. Защо медицинските билките са изключени от приложното поле? на този регламент. Е, за много държави членки те играят важна роля, включително, включително е, Унгария, така че би трябвало просто да обхване и е, билки с е, медикаментозно е, значение. Тук е, не става дума само за защита на е, растителен вид. Няма економическия и пазарна оценка на това как е, мерките биха се отразили на защитените виду, е, сортове е, лози, например. Вчера съвета на министрите на селското спанство отхвърли включването на преките тези сортове в списъка. За мен не е ясно обаче дали една държава членка може да попречи а, това а, е, изменението, свързано с даден а, е, сорт вино, а, е, да бъде променено от друга държава членка, ако тя има отношение към региона, където се отдежда този а, вид. А, сега, благодаря. Аз съм докладчик по становището в комисията ЕНДВИ по това досие. А, и днес след обед е, се споразумяхме, че е, сме си свършили работата за е, комисията Агри. Но има няколко въпроса, които ни обсъдихме, пък и докладчика засегна, е, като например е, те попадат в преките компетенции, на, е, компетенции и правомощия на комисията Енви, както е, винарството и разрешенията за планта, насъждение. Ние по три неща се съгласихме в Енви. Смятаме, че трябва да има обозначен, да бъдат обозначени калориите на съответния сорт вино на, върху бутилката, както и съставките. Е, колкото до темата на безалкохолните вина, трябва да се заемем с тази тема. Това е пазарен въпрос, въпрос на пазара. Е, колегата Херенс Гарсия вече каза, е, не ни трябва първоначално обозначение за происхода на тези продукти, но трябва да има правна рамка за такъв вид продукти. И при въпросът, по въпросът за тези традиционни стари е, видове, е, е, сортове, някои, които са забранени в Европа, не виждам защо няма правно основание да бъдат допуснати и отново да бъдат разрешени тези сортове. Това е свързано преди всичко с изменението в климат е, е, климата. Тези сортове е, в повечето случаи са студоустойчиви, а не топлоустойчиви, а с затоплянето на климата те стават още, непригодни, още по-непригодни трябва да бъдем малко по-така, да мислим по-широко по въпроса за, за сортовете. И когато е, е, става дума за разрешение за, за саждане, би трябвало да проявим по, така, повече широта в е, мисленето. Благодаря, господин е, председател. Две забележки имам. Да бъдат, е, да, да бъдат е, взети предвид в доклада. Едното е необходима мярка, както се формулира но ние в комисия, мисля, че в комисията сме е, едини, че механизмите за интервенция на пазара трябва да функционират, да, бъд, да се задействат по-бързо. не да е, допускаме прекалено дълъг процес на заявяване, защото в кризисни ситуации е, пазара е, трябва бързо да се намеси и да се да се намесим в пазара и да коригираме съответно цената. Значи, тук механизма трябва да се подобри. И а, второ, а, когато говорим за плодовете в учили... и, училищното мляко, оставете държавите членки а, е, да. А, е, е, решат а, как да прилагат тези програми по а, минимално, с минимално бюрократични формалности. E благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря също така и на нашия докладчик в Сянка Андрея за работата, която извърши. Благодаря също и е, за това, че ни представи нещата съвсем подробно, съвсем глобално, описа всички изменения и какъв е напредъка по тях искаме е, добро функциониране на ОСП. Това е изключително важно, ако искаме да постигнем амбициозните си цели, особено за опазване на околната среда и климата. Нужно е и нашите земеделски стопани да е, живеят добре, а те поддържат селските ни райони. Не бива да се забравя, че това предложение за регламент предлага нещо, което е недопустимо. Урязване, недопустимо на програмата ПОСЕЙ това е една комисия, която е, иска да, да уреже. Тази програма е много важна. По тази програма средствата едва достигат и трябва да бъдат подкрепени. Записано е в очертителните договори. Говорим за райони, които имат слаба економика, където не може да се диверсифицира тази слаба економическа въз... активност, тъй като регионите имат структурни проблеми. Ето за това говорим. Вместо да подкрепим ключовите сектори там, говорим също за кохезия, за да не може тези региони, които са отдалечени, да не се опразнят от хора. Господин Фланаген, добра идея. Е, не мисля, че е добра идея да се е, опитаме да, да печелим за сектора от е, безалкохолни вина. Аз самия съм е, почитател на виното. След бяла, светлата, след суровото бира, баварската, това е любимото ми питие. Но мисля, че по този начин ще създадем доста проблеми. Трябва да внимаваме дали да го така прокарваме е, сега, споменаха се тук и е, билките. Това е една област, в която фермерите в Европа трябва да имат е, достъп, вместо гангстерите и картелите, които продават на децата продукти като канабис, които някъде дори се легализират. Има масиран пазар за това. И а пазара за медицински канабис в Европа е, се оценява на 30,7 милиарда. 20,5 е, милиарда е, за други цели и 25,9 за мисля, че ако ние не легализираме е, този е, е, вид производство, те ще, ще го оставим в ръцете на престъпниците. Аз мисля, че това би било голяма, така, би донесло много ползи за фермерите, а по този начин ще изтеглим климичното от краката на престъпниците. Благодаря, господин председател. Е, поздравявам Ерик за отличната, е, отлично свършената работа и особено за това, че очертава една процедура, която може да доведе до пълно преразглеждане на регламента за е, обща организация на пазара. Няколко въпроса искам да поставя, които са важни според мен. Например, трябва да помислим по, за пазарния подход и е, презлежането на резерва, което предлага комисията. Обществената, държавната интервенция трябва да се продължи да се използва като е, резервен вариант, е, когато няма друг друга възможност. Цените са твърде ниски и няма баланс. Подхода към така държавите членки трябва да поемат повече отговорност в това отношение по отношение на фермерите и производителските организации и това трябва да подкрепим по-добре, отколкото е, въпроса свързан с осигуровките и взаимно спомагателните фондове. Те са отрешаващо. Е, държавната интервенция е много важна за използване на е, новите технологии, за да се подобри е, функционирането на пазара, да се е, намали бюрократ ситуацията и трябва да разширим е, контрола върху доставките на е, вина е, и всички тези продукти, които идват от географски защитени райони. Мисля, че системата на авторизации, разрешителни за лозарските е, насъждения трябва да се запази е, до, 2030, колкото до е, обозначенията за происход трябва да се запазят. Безалкохолните вина трябва да се ползват от същия режим, както алкохолните вина стига това да, е, върху това да се упражнява съответния контрол. И накрая прозрачността за потребителите, информацията върху, за, за калории трябва да се включи в е, всички случаи. Особено е, там, където се изтъкват, посочват и е, съставките, това трябва да се прави и на вебсайт. сега, господин Буда, искате ли да вземете думата? Да. Благодаря, господин председател. Поздравление на докладчика за свършената работа. Няколко коментара имам по държавните намеса. Предложението на комисията се отнася само до, до телешко месо и мляко краве мляко, но трябва да се отнася и до свинското месо, предвид африканската чума по свинете, което сега става проблем, както и птицевътството. Трябва да регламентираме и е, пазара на безалкохолни вина, защото има търсене. Пазар имат, е, има, трябва да се регламентира и трябва да е, направим така, че етикета да съдържа достатъчна информация за потребителя, за да може той да направи своя избор. Етикета трябва да, при етикетиране трябва да се избягват двойните стандарти, които се е, забелязват в Европейския съюз в момента. Е, нещо, което е вече констатирано, четено. Госпожа Саварма, един, една минута. Gracias. Yo solo quería hacer una pregunta. A... Ah, Благодаря. Въпрос към господин Андре. По молбата за по искрето за разрешителни за обработване на над 1 хектар. Имаме изменение за малките е, ферми, които по този въпрос е, мислено ли е? за да можем да, да подпомагаме тези е, дребни винопроизводители. Благодаря, председателю. Ще започна като в самото начало казвам, че производството и пускането на пазара на Витис Ламбруска а, и още такива са нужни, за да се произвеждат ароматизирани вина. Това са естествени вина, това е една напитка, която в Зорските острови се пие много добре и трябва да кажа, че на традиционните ни празненства се пие, на климатичните условия отглеждането на този сорт е много добро. Освен това не се използват а, никакви пестициди. Програмата посей. Фил Хоган каза, няма да урязваме посей. Има регламент, който съдържа обаче такова урязване и трябва да се борим срещу урязването на програмата посей. сей не може да казвате, че това е сближаване, първия стълб на ОСП, няма нищо такова. Така че трябва да защитим средствата в програма ПОСЕЙ. Пан Colombia. Oui, monsieur le rapporteur, je remercie le secrétariat. Благодаря на секретарията за а, помощта в тази много тежка седмица, в послед... а, работа в последните някои седмица. По безалкохолните вина, например, смятам, че е добре да бъде поставена дневен ред тази тема, но, но дали е необходимо? Не трябва да забравяме и производителите. А, трябва да а, спасим нашите производители и да кажем, че на производителите а, е, и да, да свържем е, производството на безалкохолни вина с е, е обозначенията за е, е, с географските означения, за да за да не се конкурира това с производителите на грозде и вино Колкото до етикетирането, е, смятам, че е, разписването на, на е, съставките на етикета трябва да остане, но разбира се, трябва да има информация и за калориите на виното. Не, може би не непременно пряко на етикета, но да има информация. Благодаря. Yes, again, uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и на докладчите в сянка за добре свършената работа. Е, много бързо, благодарение на техните усилия, напредваме бързо по този регламент. По същество, ще започна с нещо, което няма да ви изненада по отношение държавната намеса и мерките за подмагане на пазара. Е, комисията смята, че трябва да се запази тази пазарна ориентация на политиката и да запазим интервенцията е, в първоначалния вид, така както е, сме предвидили в мерките за безопасност. Така че тук не виждаме място за маневриране, за да не отворим котията на Пандора и да си защото парите, е, каквито и да са е, сумите, които ще се е, фиксират в следващата ме, ФРЕ, те ще са ограничени и няма да има достатъчно средства за преки плащания и подпомагане на селските райони. По правилата за производствените организации и конкуренцията най-общо. Ние приключихме ползотворен, но труден дебат по регламента Омнибус, който вече от една година действа и трябва да огледаме добре резултатите от него, преди да помислим за по-нататъчната реформа. Нека да се придържаме към резултатите от Омнибус, които са вече проверени в редица години, през в няколко години, след което да си е, е, теглим съответните изводи от действието на практика. Е, колкото е възможността да се, да се преместят училищните схеми, в стратегическите планове. Интересно е това предложение, заслужава е, да помислим по него, но нашата оценка е, че поради ролята на комисията, която управлява тези схеми, ще бъде трудно това да стане. Така че е, очакваме вашите конкретни редакционни предложения как да стане това на практика. И е, го очакваме с открито сърце и така отвореност защото тези неща се управляват от комисията. Значи по дефиниция те не подлежат на прехвърляне от регламента за общата организация на пазара към този за стратегическите планове. Колкото до виното, новия режим на разрешителни, който бе е, избран 13-та, е, влезе в сила 14-та, сега вече 4 години е, действа. Имаме още 2, 12 години преди да изтече неговото действие, според сегашните правила. Така че нека да изчакаме още малко да видим как действа и след това, когато наближи срока, да вземаме решение, а не сега да решаваме нещо, което ще подлежи на промяна след. Е, или да вземем решение за нещо, което ще влезе в сила след 12 години. Другите е, досиета, свързани с виното, взимам го под внимание. Е, всичко е много така приятно като тема и много дебата винаги е, около виното винаги предизвиква е, е доста оживен. Е, наистина този отрасъл трябва да е пригоден за бъдеще, за да, да бъде достатъчно гъвкав, да, да е, се адаптира към пазара и да се съобразява и с екологичните ограничения. Но разбира се, на по-късен етап ще се върнем към това като пакет. По географските е, указания гледаме, ние сме благосклонни към това, което вие предлагате. Всичко, което ни дава възможност да, да опростим ежедневното управление на този сектор, е, за нас е добре дошло. Ние сме готови да е, се слушаме в ваши конкретни предложения. И накрая, ще кажа, че не мога да взема отношение по последното предложение на господин Фланеган. Благодаря. Благодаря, господин председател. Е, мисля, че е, така се подпуснахме след изказването на комисията. Надявам се, че ще работим по-ефективно. но благодаря на всички колеги, направили коментари. Бяха повдигнати немалко въпроси. Няма да ги коментирам точка по точка, но нека да уверя госпожа Еранс Гарсия по въпроса за разрешителните е, че ще я държа информирана. Е направен... Предложихме преразглеждане през 2023 и след това на 10 години до 2050 година. Това е компромиса, по който се договорихме докладчиците Сянка. Що се отнася до защитените наименования за происход, проявяваме от, е, от, отвореност Хем, хем искате Клинтън да не получава такова наимение, хем Витисела Бруска да получава. Ама Клинтън е вид Витисела Бруска. По въпроса на господин Ердос за ам, ам, билките, там е, имам възможност да се вземат те предвид към други продукти. Това е предвидено в приложението. Така че има възможност да се включат билките в тази категория. По програмата за плодове, зеленчуци и мляко. Това всъщност е политически въпрос. Имаме един е сред докладчиците в сянка. Комисията казва, че тя трябва да се ренационализира. На нас не се струва логично държавите членки да вземат решение как да организират тази програма за плодове, зеленчуци и мляко в училище. Въпросът въпроса на господин Бода за свинското месо, включили сме говеждото, свинското и захарта, но все още не сме обсъдили всичко, така че няма как да ви представя компромис за госпожа Рибейро. вземам предвид казаното от вас. И Разбира се, все още имаме работа за вършене, но аз не се отчаявам. Мисля, че работим добре, мисля, че всички правяме готовност да стигнем до компромиси. Това е, господин председател. В заключение на дебата Надявам се, че е, сте доволен. Вписах се във времето. Много ви благодаря, дами и господа. Ако има различни мнения сред нас, това всъщност е, съвсем не е лошо. Създава творческа атмосфера и мисля, че след казаното господин Андрия става ясно, че сме направили няколко стъпки напред. Вижда се светлината в края на тунела. Благодаря ви много. Мисля, че работихме отлично. Следващото ни заседание е на 7 и след това на 18 и 19 феврари. А... Така че феврари ще ни бъде доста ангажиран месец. Благодаря. Приключваме заседанието. Координаторите ще се срещнат в зала 4, Q2, т.е. два етажа по-надолу. Благодаря на преводачите. Отлично заседание. Виждаме вече резултатите.